Mes chers collègues, bonjour! Драги колеги, добър ден! Надявам се, че всички сте добре. Нали така? И така, започваме това заседание. С информация за решенията на координаторите. Решенията от 5 декември и от 25 януари са разпространени. Ако няма Възражение до 12.30. Днес остават ви около 3 часа. Тези решения ще бъдат сметнати за одобрени. Съгласни ли сте? Nous allons ouvrir, puisque... Ще преминем към гласуване. Обичайният въпрос, който трябва да задам в началото е дали всички носите картите си. Да, ще направим един опит, проба, за да видим дали няма скрити в повече членове на НП или на социалисти или на зелените. Благодаря за шегата ви, господин Вин Вандеркамп. Няма да прецакваме вашите приятели. Колега, вие вдигнахте ръка, заповядайте госпожа Симер. Може би е добре да гласува с ръка. Картата и в момента идва насам. Да, разбира се. Ще вземем предвид това гласуване и ви моля да вдигате ръка ясно, за да се вижда. И така, правим проба. Начало на гласуването. Питайте там, Vous voulez voir Tout est en ordre, vous pouvez faire. Alors je ferme le vote, tout est en... Край на гласуването, всичко е наред. Няма излишни членове нито от НП, нито от зелените, нито има прекалено много социалисти. Але, ну commençons. Започваме. Започваме с компромис едно. Е, пур! Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Компромисът се приема. Преминаваме направо към компромис 2. За. Против. Въздържали се. Компромис 2 се приема. Преминаваме към компромис 3. За. Против въздържали се. Компромис 3 се приема. Преминаваме към компромис 4. За. Против. Въздържали се. Компромис 4 се приема. Преминаваме към компромис 5. Извинете ме, казва председателката. Това е първото ми заседание, на което гласуваме. Моля да бъдете снисходителни. Преминаваме към изменение 74. За. Против. Ще направим проверка, тъй като не стана ясно как завърши гласуването. Начало на електронния вод. Край на гласуването. Резултатите са 15 гласа за, 24 гласа против. Изменението не се приема. Изменение 89 за, против. Не е ясно. Кой каза, че е много ясно в залата? Moi, je préfère vérifier. Предпочитам да проверим. Начало на електронното гласуване. Le vote Край на електронното гласуване. Изменението се отхвърля. Преминаваме към изменение 91. Кой е за? Против? Там е вече ясно. Изменението се отхвърли. Започва да се очертава ситуацията. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Изменение 5, т.е. компромис 5 се приема. Преминаваме към изменение 121. За. Против. Ще проверим. Вътре Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Изменението се отхвърля. Продължаваме си изменение 128 за. Против. Въздържали се. Изменението се отхвърля. Продължаваме с компромис 6. За. Против. Въздържали се. Изменение 6 се приема. Преминаваме към изменение 266. За. Против. Въздържали се. Компромисът се приема. Тоест изменението се приема. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Компромис 7 се приема. Преминаваме към компромис 8. За. Против. Въздържали се. Компромис 8 се приема. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. Начало на електронното гласуване за компромис 9. Край на гласуването. Компромис 9 се приема. Продължаваме с компромис 10. За. Против. Въздържали се. Компромис 10 се приема. Компромис 11. За. Против? Въздържали се? Компромис 11 се приема. Компромис 12 за. Против? Въздържали се? Компромис 12 се приема. Компромис 13 за. Против? Въздържали се? Компромис 13 се приема. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Компромис 14 се приема. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Компромис 15 се приема. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Компромис 16 се приема. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Компромис 17 се приема. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Компромис 18 се приема. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Компромис 19 се приема. Изменение 221. За. Кой е против? Изменението се приема. Изменение. Извинете ме. Преминаваме направо към Компромис 20 за, против, въздържали се. Компромис 20 се приема. Компромис 21 за, против, въздържали се. Компромис 21 се приема. Компромис 22 за, против, въздържали се. Компромис 22 се приема. Ню пасон à l'amendement 300. Преминаваме към изменение 312. За. Против. Въздържали се. И изменение 312. За съжаление. Щом като искате да проверим, ще проверим. Гласуваме. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Край на гласуването. Ами каза ви, че се отхвърли. Продължаваме. Компромис 23. За. Против. Въздържали се. Компромис 23 се приема. Компромис 24 за. Против. Въздържали се. Компромис 24 се приема. Преминаваме към изменение 258. Извинете ме. Изменение 251. Пак, е, моля за извинение, това е първото ми заседание с гласуване. Кой е за? Против? Ще проверим. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 6 на Комисията за околна среда. За, против, Въздържали се. Изменението се отхвърля. Компромис 24А. Нов. За. Против. Въздържали се. Компромисът се приема. Изменение НВ-12, първа част, за. Против. Въздържали се. НВ-12 се приема. Изменение 260. 267. За. Против. Въздържали се. Изменението се приема. Изменение 271. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. 271. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Продължаваме с компромис 25. За. Против. Въздържали се. Компромис 25 се приема. Компромис 26. За против, въздържали се. Компромис 26 се приема. Компромис 26А нов за, против, въздържали се. Компромис 26 нов се приема. Компромис 27 за, против, въздържали се. Компромис 27 се приема. Изменение 292. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Ще проверим. Нека гласуваме електронно. Начало на гласуването. Ферме. Край на гласуването. Изменение 292 се отхвърля. Изменение 293 за против, въздържали се. Изменение 293 се приема. Компромис 28 за. Против. Въздържали се. Компромис 28 се приема. Изменение 302. Е пур. За. Извинете ме. Nous allons mettre au vote l'amendement 323. 323 Против. Въздържали се. Изменението се приема. Преминаваме По-нататък, следващите изменения са от изключителната компетентност на Комисията по заедостта и за това няма да ги гласуваме, като тяхното съдържание става неразделна част от доклада със съгласието на докладчиците. Стигаме до изменение 17. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се приема. Компромис 29. За против, въздържали се. Компромис 29 се приема. Компромис 30 за, против, въздържали се. Компромис 30 се приема. Компромис 31 за, против, въздържали се. Компромис 31 се приема. Преминаваме към изменение 21. За. Против. Изменение 21 се отхвърля. Изменение 22 за. Против. Въздържали се. Изменение 22 се отхвърля. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Изменение 36 се отхвърли. Изменение 38 за. Против. Въздържали се. Изменение 38 се отхвърля. Изменение 39 за. Против. Въздържали се. Изменение 39 се отхвърля. Изменение 40 за. Против. Въздържали се. Изменение 40 се отхвърля. Изменение 41 за. Против. Въздържали се. Изменение 41 се отхвърля. Изменение 43 за. Против. Въздържали се. Изменение 43 се отхвърля. Изменение 44 за. Против. Въздържали се. Изменение 44 се отхвърля. Преминаваме към компромис 32. За. Против. Въздържали се. Изменение или т.е. компромис 32 се приема. Компромис 33. За. Против. Въздържали се. Компромис 33 се приема. Изменение 54 за. Против въздържали се. Изменение 54 се приема. Изменение 56 за. Против. Въздържали се. Изменение 56 се приема. Изменение 1. За. Против. Не е ясно. Преминаваме към гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се приема. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Мисля, че го отхвърляме, но ще проверим. Да, отхвърляме го. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Изменение 3 се приема. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Изменение 5 се приема. Изменение 6 за против, въздържали се, изменение 6 се приема. Изменение 7 за, против, въздържали се, изменение 7 се приема. Изменение 9 за, против, въздържали се, изменение 9 се отхвърля. Изменение 10 за, против, въздържали се. Изменение 10 се приема. Изменение 11 за. Даже, извинявам се, 11-то, 12-то, 14-то, 11-то, 12-то, 14-то и 15-то изменение се гласуват анблок. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека проверим начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 13. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Ще проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 13 се приема. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. 16-то изменение се приема. Сега преминаваме към окончателното гласуване което ще бъде извършено електронно и поименно. Вътре е ферме! Край на гласуването. Le vote est adopté à 33 voix. Приема се с 32 гласа за, 7 против и трима въздържали се. Господин Теличка, позволете ми като председател на комисията да ви поздравя, тъй като зная, че с комисията по заедостта, извинете ме, казва председателя, искам да ви поздравя, господин Теличка, тъй като зная, че преговорите, в частност, са тези с комисията по заедостта понякога бяха тежки. Вие по време на тези преговори сте положили огромни усилия и като председател на комисията по транспорта ви поздравявам и ви благодаря за усилията и за сътрудничеството ви с тази друга комисия. Благодаря, господин Теличка. Благодаря ви и за доклада. Nous continuons notre séance. Продължаваме заседанието. Nous continuons avec la Продължаваме с продължаването на срока на действие и съществуване на Европейския фонд за стратегически инвестиции и въвеждането на технически подобрения в този фонд и за Европейската платформа за съвета за инвестиции. Най-напред ще дам думата на докладчика госпожа Аяла Сендер, за да ни представи своя проект на становище, след което ще имат възможност да се изкажат контрадокладчиците, а след тях ще изслушаме и това, което има да ни каже представителят на Европейската комисия. Ако обичате, моля за тишина, давам думата на нашата докладчица, госпожа Аяла Сендер. Eh, Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да ви припомня, че става дума за новия ЕФСИ от части. Става дума за новия ЕФСИ. Към момента работим по преработването на фонда. Опитахме се да си извлечем полки. Опитаха се да си извлекат полки парламентът, бенефициентите и правителствата на държавите членки. Предстои да навлезем във втория етап от прилагането на ЕФСИ. Затова би ни се искало да усъвършенстваме фонда. Комисията по транспорт поставя ударението върху унези области, които се отнасят до нашите прерогативи, а именно транспортът и туризмът. Опитваме се да подобрим и функционирането на фонда като цяло. Основният ни приоритет е да запазим размера на финансиране, предвиден по многогодишната финансова рамка, поне за отрасъла на транспорта. Както знаете, този отрасъл е от особено голямо значение. Намесва се и въпросът за Брексит. Излизането на Обединеното кралство от Съюза при всички положения ще се отрази върху бюджета на Европейския съюз в бъдеще. Сега започват разискванията по въпроса. Правителствата на някои влиятелни държави членки заявиха, че няма да има вноски за 13% от бюджета, които ще ни липсват в бъдеще. Това може да изложи на риск европейския бюджет. Затова трябва да се преборим за това да се запазят условията за многогодишната финансова рамка. Трябва да продължим да подкрепяме господин Монти и в търсенето на альтернативни приходоисточници. По време на първата фаза на ЕФСИ бяха отклонени средства от механизма за свързване на Европа. Мисля, че сега когато навлизаме във втората фаза от изпълнението на ЕФСИ, трябва да се търсят други възможности. Комисията, банката, ние си извлякохме съответните полуки. Вече сме разговаряли с банката за търсенето на нови възможности. Няма отпор от нейна страна. Банката направи корекции по отношение на гаранцията. Намали стойността от 50 на 33%. Предлагаме допълнително намаление от още 1%. Така може да се избегне положение, при което всеки да трябва отново да кандидатства. Мисля, че ако се направят тези корекции, ще имаме сигурност в бъдеще. Ще се гарантират необходимите средства за транспорта за нас е особено важно в рамките на втората фаза от изпълнението на ЕФСИ. Мащабните европейски проекти, като например проектите по мрежите, да са обект на по-особено третиране. А що се отнася до устойчивостта и безопасността и сигурността, по FC2 трябва да бъдат предвидени достатъчни финансови средства, които в по-голяма степен да откликват на потребностите. Още нещо. В рамките на FC1 Размерът на гаранцията бе доста висок. Сега работим по коригирането на размера на гаранцията. Имаше известно увеличение, но то не е в съответствие с амбициозните цели, които сме си поставили тук в нашата комисия. Банката и комисията говорят за заделянето на определени целеви средства. Според нас, поне 20% от тези целеви средства трябва да са предвидени за проекти от областта на транспорта вноските от държавите членки, от местните и регионални органи. бяха обект на решение, което взехме по време на миналата пленарна сесия. Много е важно тези вноски от органите на местно и регионално самоуправление, които в момента са поставени под натиск по линия на Пакта за стабилност и растеж, да бъдат взети предвид като вноски за финансирането на европейски проекти. Групите за териториално сътрудничество трябва да изиграят важна роля – Комисията може да, да усъвършенства правното основание за дейността им. Трябва да се улесни реализирането на трансгранични проекти. Тук банката се оказва в трудно положение. Няма проблем с проекти, които са уредени само от едно национално законодателство, тъй като за тях отговаря само една администрация. Трансграничните проекти обаче са по-сложни по тях може да се стигне до колизия между отделни нормативни уредби. Затова тези проекти трябва да са обект на особено внимание. Няколко думи за автомагистралите. Няма спорове между нас по този въпрос. Имам някои проекти, които могат да получат почти само пряко финансиране. Знаем и как стоят нещата в съвета. За парламента е важно да се работи за по-доброто управление на този вид инфраструктура, за подобряване на състоянието им. Тези цели трябва да могат да бъдат постигнати по линия на ФСИМ. Засегнахме този въпрос, когато разговаряхме с господин Катайнен. Комисията може, според мен, да направи жест по този въпрос. В момента инфраструктурата в Европа е вече обект на крупни инвестиции. Сега трябва да подобрим нейното управление, да я разширим, да подобрим състоянието. Има големи проблеми с инфраструктурата дори и в държави членки, които са в по-добро финансово положение. Управителният съвет на ЕФСИ трябва да прояви готовност за извършването на оценка от страна на регионалните органи и организиращите проекти по места. Те също трябва да бъдат включени в процеса. Не би трябвало само банката да отговаря за финансирането и реализирането на проекти регионалните органи и организиращите проекти по места трябва да са по-активни. Нерядко те се оказват в губещо положение. Когато е на лице смесено финансиране, т.е. финансиране от регионални фондове и от ЕФСИ, регионалните органи, организиращите проекти по места, трябва да са по-активни. В бъдеще фондът трябва да е обект на независима оценка. Това е много важно. Така ще може да бъде направена по-добра оценка на рентабилността на проектите. Благодаря, госпожо докладчик. Веднага давам думата на господин Вим Вандеркамп. Eh, mijn collega Marcus Pieper is uh, helaas uh, vanochtend uh, verhinderd en heeft mij gevraagd. Благодаря, госпожо председател. Колегата ми ме помоли да се изкажа от негово име. Първо благодаря на госпожа Яла Сендер. Благодаря им за изготвеното проекто становище на Комисията по транспорт. Като цяло, приемаме предложението на госпожа Яла Сендер. Има нещо, което не чух много добре и може би не съм внимавал. Ставаше дума за 20% от финансирането по ЕФСИ. Казахте, ако правилно съм разбрал, че ще настоявате за заделянето на 20% от средствата по ЕФСИ за отрасъла на транспорта. Това е една похвална цел, която със сигурност ще подкрепим. Наскоро узнах, че в Комисията по селско стопанство също са правени опити за заделяне на средства от ЕФСИ за селското стопанство. Затова е добре и ние да застанем на по-силна позиция. Ще се спра върху този въпрос и по-нататък, когато ще обсъдим ФС 1 Госпожа Аяла Сендер каза, че тъй като са били прехвърлени средства в доста голям размер от механизма за свързване на Европа, той в момента не функционира особено добре. Не знам дали взетото тогава решение е било наистина мъдро. Добре е обаче, че останалите средства по механизма за свързване на Европа сега предстои да се комбинират с финансирането по ЕФСИ. Комбинираното финансиране, т.е. финансирането чрез безвъзмезни средства и кредити е моделът на финансиране на бъдещето. Добре ще е да получим повече финансиране – за транспорта, добре е да се предвиди фиксирана ставка за транспорта. Мисля, че ако постигнем тези две цели, ще постигнем не малко. Трябва също така по-широко да се използват и публично-частните партньорства. връзка с това създаването на инвестиционна платформа би било една положителна стъпка. Продължава да има огромни проблеми с инвестициите в ЖП транспорта. не се заделят достатъчно средства по ЕФСИ за финансирането на ЖП транспорта. Би трябвало вноските на държавите членки към ЕФСИ да не биват вземани предвид, когато се изчисляват задлъжнилостта и дефицита по пакта за стабилност и растеж. Това каза и госпожа Аяла Сендер, но групата на е НП подхожда изключително резервирано към това предложение, защото има вероятност да се създаде нов балон на задлъжнялостта. Колегата Пипер предложи компромисно решение, а именно дълга по публично-частните партньорства да се ощетоводява на годишна база, когато се изчислява задлъжнялостта на отделните държави членки. Пожелавам успех на госпожа Яла Сендер в работата по становището. Колегата ми Пипер ще следи работата и критично, но и конструктивно. Благодаря, господин Камп. Веднага давам думата на господин Зиле. Благодаря на Инеса Яла Сендер за изготвеното проекто становище. Според мен текстът е добър. Една от основните цели на Европейския съюз е економическото, териториално и социално сближаване. За съжаление, по FC1 бяха постигнати доста по-различни резултати. Какво бе постигнато в областта на транспорта, например, в рамките на FC1? Според мен не бяха постигнати много добри резултати от гледна точка на сближаването. Петнайсетте стари държави членки привлякоха над 90% от финансирането. 8% се падат на държавите членки присъединили се след 2004 година. Не бива да забравяме, че една от основните политики на Европейския съюз е политиката на сближаване. От гледна точка на тази политика ЕФСИ не работи добре. Съгласно становището на Европейската сметна палата, не е била достатъчно добре разяснена втората фаза от функционирането на ЕФСИ. Необходимо е финансиране в по-голям размер за тази втора фаза. От гледна точка на транспорта, трябва да заявим спрямо ГД мобилност и транспорт, че трябва да работят за доизграждане на липсващите трансгранични връзки. В немалко столици се работеше по проекти надхвърлящи рамките на националните бюджети. В немалко държави членки започна работа по рискови програми, запланувани в дългосрочен план. Това е един от рисковете, върху които трябва да се спрем в контекста на FC2. Трябва да повишим финансирането му, ако искаме да постигнем положителни резултати по него. Господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и днес за вашия доклад. В общи линии, разбира се, споделяме някои бележки и цели. Може да се каже, че е, работата за FC2 е свързана с две големи категории въпроси. Първо, механизмите за финансиране и второ, целите, за които се използват тези механизми. Искам а, да се спра на тези елементи, при които имаме разногласие. Първо, не мисля, че трябва да се намалява с, с повече от 35% гаранционния фонд. И 35% са предмет на дискусия не трябва да се иска такова отслабване на капацитета. То не се иска нито от Конт, нито от ЕИБ. Е, би трябвало да консолидираме присъствието на фонда на пазарите. Мисля, че 35% е лимита, до който трябва да спрем. Ние не сме против е, вземането на 155 милиона от е, механизма за свързване на Европа, обаче при условие, че е, бюджетните предпоставки са спазени. Тоест, 2,5 милиарда да се прехвърлят от механизмите за финансиране към механизмите за субсидиране. И второ, да бъде мобилизирана гъвкавостта където да може да се възстанови финансирането на механизма за свързване на Европа с 500 милиона. Мисля, че е много сложно всичко. Сложно е да се откаже едновременно изваждането на средствата при условие, че след това те ще бъдат отново добавени. Мисля, че е изключително важна тази стъпка във връзка с бюджетните планове. И тук сме напълно съгласни. Имаме някои дискусии, които ще отразя чрез изменения във връзка с механизма. Що се отнася до качествените цели, нещо, което е по-важно, споделяме становището на докладчика в смисъл, че допълняемостта, европейската полза, географската справедливост трябва да бъдат подчертани и с оглед на тях да се направят и оперативни предложения. Съгласни сме, че магистралите не бива чисто и просто да се изключват Необходимо е да има подкрепа е, там, където тя е потребна. Но разбира се, да се предвидят работи за поддръжка, е, които трябва да се вземат предвид, особено когато става дума за гранични райони. И последно, госпожо председател, е, тълкуването на пакта за стабилност. Господин Вандеркамп каза, че е, не отговаря много на политиката на ЕНП да се ревизира пакта за стабилността. Ние обаче не предлагаме и не бива да се предлага е, такъв тип е, ревизия, с какъвто обичайно сме свикнали. Мисля, че е сложно да се отчетат е, инвестициите, когато те са предмет на специфично третиране. Мисля, че за пакта за стабилност трябва да се води много обширна дискусия в институциите. Доста е сложна картината. И не можем да я отразим в доклад като този. Може да се каже, че този въпрос следва да бъде подложен на обсъждане. Но аз а, а, бих се отнесъл по-резервирано към а, конкретни е, предложения в този доклад. Е, да се каже, че ще разбридаме, ще деконсолидираме това, което е постигнато. Като цяло, докладът е, е добър по отношение на техническите детайли в финансовата част имаме своите уточнения и се надявам, че ще можем да ги обсъдим. Gracias, presidenta. Bueno, hoy debatimos nuestras... Госпожа Гонсалес Пенес. ...de transportes a dos... Благодаря. Приложението на плана Юнкер вече тече от две години. А сега ЕФСИ трябва да бъде продължен. Добре. Сега трябва да видим дали има нужда от това продължение. Трябва да преценим аргументите. Би било хубаво ако може да обобщим нашите разсъждения. Да, а, ако може съвсем накратко. Имате думата. Да, продължавам. Значи, от една страна, бих искала да поздравя докладчицата за този текст. Планът Юнкер има доста дефицити. Тези дефицити са показани много ясно в доклада. Ние знаем, че планът Юнкер преследва много ясна цел – а именно привличане на частни инвестиции и то чрез сложни финансови инструменти. Става дума за стратегически проекти, които в противен случай биха били финансирани много трудно, но тази цел не е постигната. От една страна бяха е, избрани проекти, които можеха да бъдат или щяха да бъдат финансирани така и така, без намесата на фонда. Това от една страна. От друга страна се казва, че трябва да има свободен пазар без квоти. Но тази философия се оказа неуспешна. Трябва да има граници за концентрацията на фондовете. Това комисията трябва да, да приеме. В противен случай капиталът ще се концентрира върху области, където съществуват фин, финансови процеси и възможности за финансиране. Проблемът за инвестициите не бе решен от плана Юнкер. Не бе постигната допълняемостта, която бе целена. Приключвам. Ние всички знаем – всички наблюдатели, е, Сметната палата стигнаха до тези заключения. Особено ясни са нещата в секторите енергетика и транспорт. Ние говорим за териториално сближение, за сближаване, за устойчиви работни места, за устойчиво развитие, за развитие на вторичната инфраструктура. но повечето инвестиции са насочени в други посоки. Ние говорим за удължаване на фонда до 2020 година. Всъщност би трябвало да заместим този фонд чрез един друг фонд, който да изпълни политическите цели за инвестиции. Няма нужда от финансови средства сами по себе си това, за това трябва да говорим в тази дискусия. Thank you very much, and um, I probably will also link a bit the two. Господин Айкот, трудно е да говорим за двете неща едновременно за продължението на FC като FC2 и за оценката на FC1. От една страна се казва фондът е добър, защото така сме решили, това казва комисията, значи трябва да има Продължение. Фондът се свързва с името на Юнкер, затова комисията иска да го продължи. Но ние трябва да сме по-критични, по-обективни, защото когато погледнем приложението на FC1, какво постигнахме? Какво беше постигнато? Има доста въпросителни тук. FC1 бе казано, че това ще е инвестиция в нова економика, ще има преход, ще стават нови неща. Е, ако погледнем числата, всъщност това са неща, които така и така ще да се случат. Нещата от Европейската инвестиционна банка бяха, бяха правени, както и до сега. FC1 е, бе предложен с намерение за промяна. Такава промяна не сме видели. Трябва да сме критични. Не може да кажем, добре, малко ще направим промени тук и там и промените ще се възцарят. Не. Нещата продължават както до момента. Това са пари на дънакоплатците. Не може да кажем в момента нищо за Европейската инвестиционна банка. Трябва обаче да сме много внимателни с парите на дъногоплатците. Нека погледнем и географското разпределение. Бе вече казано, ето, например, статистиката показва, че до края на годината, до края на миналата година, 3 четвърти от финансирането, финансирането отидоха за старите страни членки. И доколкото зная, там няма толкова голяма нужда от финансиране, от инвестиции. Ето, Германия, Франция, Обединеното кралство, Холандия, там отиват инвестициите. Аз съм от Холандия. Ние нямаме в Холандия голяма нужда от инвестиции. Въпреки това, натам се насочват, към тези страни се насочват инвестициите от ЕФСИ. Нека сме критични, трябва да сме а, критични преди да благословим удължението на ЕФСИ. Сега за доклада на Инес. Благодаря, Инес, за вашата работа. Хубаво е, че предлагате подобрение. Там аз съм съгласен за предложенията, но бих предложил и някои допълнителни а, момента при прозрачността при вземането на решения. критериите за приоритизиране на проектите, те трябва да се заострят, трябва да се уточнят, защото минават доста години преди да е ясно какви решения ще се вземат от Европейската инвестиционна банка. Прозрачността тук е важна. Сега за публично-частните партньорства. Има тенденция да кажем, че да се казва, че те са добри, независимо какво става. Но нека видим примерите, защото и тук има проблеми с прозрачността. Има и конфликт на интереси. Ето, Братислава проекта, когато погледнем документацията, виждаме, че има много-много проблеми тук. Така че и тук трябва да сме критични. Не бива да казваме, че всичко е прекрасно, защото а, разходите се социализират, изнасят се в обществеността, а печалбите биват капитализирани. Така че нека сме внимателни какво правим с парите на данокоплатците. Подкрепяме Инес в нейния доклад. Надяваме се парламентът да е критичен, а не просто сляпо да одобри продължението на ЕФС. Да, има нужда от инвестиции, но има нужда и от промени в стратегията на ЕИБ. Euh, Благодаря, господин Екхут. Сега ще дам думата на другите членове на комисията, но всеки ще може да се изкаже за една минута за да можем да изслушаме след това и комисията. Започваме с господин Маринеско. Е, мадам е, ла президент, so, е, Благодаря, казва господин Маринеско. Има две неща. Най-напред прилагането. Преди много време бе приложен този фонд И не разбирам защо трябва да се одобри е, продължението на тази програма по същия начин. Аз съм докладчик в ИТРЕ по това становище. Сега за парите. Е, все едно. Ние се опитахме да намалим нивото на гаранциите, за да намалим от <clears throat> вноските от Хоризонт 2020 и инструмента за свързване на Европа. Сега индус... Е, дискусията е да се намали да се намалят вноските от тези два фонда. Парите бяха взени, взети и бяха сложени в обратно в инструмента за свързане на Европа. Това са заеми. Не може с тези заеми да ги, тези заеми да ги, да ги разпределим равномерно навсякъде, но може би 10% от парите максимално да отиват за една държава членка. Благодаря следващият оратор. господин Нилсон. Най-напред искам да кажа, че госпожа Елая Сендер е направила едно много добро становище. То може да бъде подобрено. Наистина, какво казват зелените? Зелените казват, че пазара трябва да бъде контролиран. А, ние трябва да дадем насоки за това за функционирането на пазара. Нещата са свързани. Този проблем е обсъждан и в комисията Реги и в други комисии. От регионалните фондове се отделят средства. Регионалния фонд е фонда за солидарност в Европа. Не бива обаче това да се случва, защото има и риск големите инвестиции да потекат към по-богатите региони, Имаме нужда от солидарност тук между отделните страни. И то е именно когато става дума за пари от регионалния фонд. Основната идея е ясна. Координаторите за коридорите казват, че проектите ще са по-успешни, ако местните и регионалните нива са въвлечени при вземане на решението. Мисля, че това трябва да стане много ясно от наша гледна точка. Трябва да изпратим този сигнал. Госпожа Родалон, благодаря, благодаря на госпожа Аяла Сендер. Нейният доклад е стъпка във вярната посока. Транспортът задължително трябва да бъде включен в предмета на дейност на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Смятам, че всички сме на това мнение. Също така, не бива да се подценява и механизма за свързване на Европа, като бъдат приспособени и гаранциите. Е, този механизъм трябва по-скоро да бъде укрепен, защото добре е функционирал до сега. Освен това, е, целта от 20% за транспорта е много уместна, е, за да могат да се изпълняват правилно проектите. Разбира се, трябва а, да се има предвид, а, че следва а, да подкрепим идеята на комисията да се ограничи прекомерното инвестиране в магистрали. Подкрепям точка четвърта от проекта на доклада. Много регионални и местни органи са ни съобщавали за тези проблеми Комисията трябва да предложи истинска гъвкавост в пакта за стабилност. Това е казано от представители на други групи. Благодаря ви. Успех. Оставаме на поста. Е Благодаря. Е, госпожа Арночи. Oui, merci, Madame le Président. Une intervention pour les points 19 et 20. Благодаря. Набързо ще се изкажа за точка 19 и 20 по отношение на инвестициите в транспорта, ЕФСИ не е на висота, както на частните, така и на обществените потребности. Необходимостта от гаранции е много по-голяма в сегашния економически и финансов контекст, който е без друго доста тежък. Значи е, трябва да се е, продължи механизмът е, на ЕФСИ с, с съответните гаранции. Това е сигурно, обаче трябва да се инвестира там, където има нужда. Е, доста е несъвършена уредбата в момента. Трябва да се продължи механизмът, обаче и да бъде снабден с е, допълнителни финанси, за да започне да функционира пълноценно. За съжаление, смятам, че внесените изменения още повече ще ограничат функционирането на ЕФСИ, като се изключат голяма част от е, проектите за магистрали. Освен това, двете години, през които ЕФСИ функционира, все още не са довели до някакви свръходовлетворителни резултати. Благодаря, господин Крамнер. Благодаря. Искам да кажа две неща. Най-напред, е, удължава се един проект. Е, трябва да се е, удължи проекта след анализа на проекта. трябва да се вземат поки какво се е случило. Това не се прави. Освен това, аз питах вече какво се случва с проектите, кои проекти са приети, кои са били отхвърлени. Нямаме прозрачност до момент. Тази непрозрачност също се продължава. На следващо място публично-частните партньорства. В Германия има анализ, който сочи, че е, два от 90 проекта са били положително оценени в Швейцария тези проекти изобщо не биват приети. Швейцарците казаха, че критичните проекти не се поемат от частните а, инвеститори, а положителните проекти се правят тогава от публичния сектор, защото това е положително за него. Ето, швейцарците са по-умни от нас. Изводът е, че целите на, на този фонд не са постигнати. Не бива да повтаряме грешките до момента. Думата има комисията. Господин Джорджо Казони, моля да ни дадете конкретни отговори на всички зададени въпроси, свързани с прозрачността, с метода на работа, Имаме нужда от конкретика, която да бъде отразена в доклада на госпожа Аяла Сендер. Е, е. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата, думата на комисията, за да отговоря на някои от въпросите. Ще започна най-напред с общото размишление за това, че комисията по принцип е доста критична по отношение на ЕФСИ. Предл... Ние предложихме вътрешна оценка. Има оценка и от Сметната палата е, и сме публикували тези оценки в наше съобщение. Ние не приемаме всичко безкритично, всичко свързано с ЕФСИ. Така че някои от елементите, които бяха посочени в дискусията, бяха залегнали и отразени в нашите размишления. трябва да сме доста предпазливи по отношение на по-нататъчното нам... намаляване на ставките. Когато комисията подготви новото предложение, тя се опита да създаде един широк неутрален финансов пакет. Тоест, тези сектори, които допринесоха за гаранционния фонд на ЕФСИ, те да бъдат взети предвид, защото и за това комисията предложи намаление, малко намаление на бюджета за транспорт. С това по, ние искаме по този начин да компенсираме използването на финансовите инструменти. Ние предлагаме в следващата фаза увеличаване на транспортния бюджет. За тази компенсация говоря тук. Една от областите, в които експериментираме с транспорта, е свързано с многогодишната финансова рамка – имам предвид тук блендинг инструментите, т.е. използването на безвъзмезни средства с другите финансови инструменти едновременно. Не може обаче да смесваме финансирането с липсата на финансиране при един и същи проект. Когато има липса на финансиране, има нужда от грант. Трябва да сме внимателни по отношение на допълняемостта. Трябва да видим и как да се отнесеме с липсата на финансиране. Пазарите и ролята на пазарите – това е също важен въпрос. Ето защо ние предложихме намаление или ограничение на финансирането на автомагистралите. Разбирам обаче от комисията Тран, че трябва да вземем предвид и някои политически цели, особено при трансгранични проекти. Не искаме да включваме секторните квоти тук. Не искаме да имаме изключение за пакта за стабилност. Това ще подкопае европейския конструкт. Ние много работим върху публично-частните партньорства и правилата за тях. Тук има нужда от уточнение. Тук обаче мога да кажа има положителни движения в държавите членки. По отношение на прозрачността, комисията укрепи вече предложението за FC2. Мисля, че нещата тук са свързани с е, идеята за допълняемостта. Тук има много ясни правила и за това правилата за прозрачността също трябва да бъдат доточнени. Трябва да е ясно при проектите, че има допълняемост, трябва да има публикуване на резултатите по-рано от две години след приключване на проекта. Трябва да има критерии, тези критерии трябва да са одобрени не само от парламента, но и от гражданското общество за всички проекти, които се финансират чрез ЕФСИ. В заключение, Центъра за консултации трябва да играе проактивна роля и трябва да отразява местното и регионално присъствие. защото от регионалното равнище идват проектите. Тук EFC не беше достатъчно ефективен. Особено и за трансграничните проекти, е, подкрепата от тези центрове са важни. Благодаря. Ще дам думата на госпожа Аяла Сендер, тъй като вече е, навлязохме в е, следващи те е, теми и по-специално следващата точка за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Искам още веднъж сърдечно да ви благодаря за направените коментари. Благодаря ви и предварително за измененията, които със сигурност ще внесете. Ще допълня някои неща, които по-нататък могат да бъдат взети предвид при измененията по казаното от комисията за предложените от нас проценти. Знаем, че те не ви се харесват особено, но FC от части се използваше и за популяризирането на определени проекти, по които след това имаше съфинансиране. вследствие някои, които първоначално не биха получили финансиране от банката, в крайна сметка го получиха. Не съм особено съгласна с това, че ЕФСИ ще доведе до изначални промени в економиката. Основната му цел бе да се мобилизират средства за инвестиции, да се намали процентът на безработицата, най-вече сред младите хора под 30 години. Младежката безработица е бичва за Европейския съюз. Основната цел на ЕФСИ бе да се установи една функционираща економика, така че да се избегне безработицата. Ако пък в последствие се окаже, че може да се променят в резултат от ЕФСИ някои економически показатели, в това няма нищо лошо. Но първоначалната цел на фонда бе решаването на проблема с безработицата. В някои държави като например Германия, целта на ЕФСИ в никакъв случай не е да се промени посоката, в която е поела европейската економика. По въпроса за изчисляването на дефицита по пакта за стабилност и растеж, знам, че някои колеги от ЕНП, като например господин Пипер, не са съгласни. По време на неотдавнашното гласуване се сформира обаче широко мнозинство за. Не става дума, господин Рике, за едностранни промени в пакта за стабилност и растеж. но трябва да постигнем напредък, да предприемем допълнителни действия в някои области, които не получават достатъчна подкрепа. До момента се финансираха проекти там, където така или иначе имаше излишъци, а не това е целта на целия този процес. В държавите, които са изправени пред най-големи проблеми, страните с най-висок процент на безработица, например, нямаше възможност за финансиране. Ще приветствам а, измененията за повече прозрачност и за допълващия характер на проектите. Господин Зиле, приемам бележките ви за сближаването. Продължава да тече дебатът за комбинирането на източници на финансиране, за смесеното финансиране. Бенефициентите по кохезионната политика трябва да продължават да получават субсидии по досегашната ставка. Не бива да ги затрудняваме сега с въвеждането на система от кредити. Така те още повече ще задлъжнеят. По отношение на ЕФСИ трябва да сме наясно, че първоначалната му цел не бе толкова даването на нов тласък на развитието в страните, към които се прилага политиката на сближаване. Знаем, че там има проблеми с освояването. Основната цел на ЕФСИ бе да се стимулира економическото развитие. По въпроса за цифровизацията, не съм съгласна с това, което каза господин Маринеско за 10%. Според мен, трябва да дадем нов тласък на економиката навсякъде в Европа. Трябва заедно да постигнем напредък. Разбира се, сега трябва да работим за това страните по кохезионната политика да имат достъп до финансиране за повече проекти. Комисията и банката трябва да се намесят, за да улеснят процеса там. Господин Зиле каза, че трябва да вземем предвид и задлъжнелите държави, най-вече по въпроса за магистралите. Благодаря. Ще дам думата на господин Рике, който също е докладчика по е, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Ами трябва да се е, спазва същата философия Нали, не бива сега да променяме неща, които в, в последствие да анализираме. Това е част от европейската мистерия. По отношение на <clears throat> това какво е направено в FC1, е общо взето нагласите ни са еднакви, но съвсем кратко все пак. Първо, много се радвам, че има доклад и а, нов проект на директива една година след като ЕФСИ е задействана. Много бързо е работено а, в а, този случай като това трябва да ни даде възможност и да внесем необходимите предложения, да дадем идеи за подобряване. Après la fin, et puis euh, on fera des propositions qui auraient d'ailleurs, euh, qui seraient... Първоначално се предвиждаше да се е, предвиждат е, промени една година след като изтече въобще срокът. Мисля, че тази ревизия, която сега е много бърза, е, е много уместна и трябва да бъде окоръжена и съответно да получи най-добра оценка от наша страна. По отношение на равносметката, констатациите ни съвпадат с тези на Инес. Колегите от ГУЕ, от Зелените направиха бележки и идеи, които са неразделна част от нашия начин на мислене. Нали, не можете а, да лекувате симптомите, а, трябва да лекувате причините за заболяването. Има а, два аспекта, които трябва да отчетем тук, количествен, количественият е много удовлетворителен, е, защото повече от една трета от обема на разходите вече са е, извършени с е, коефициент на мултиплициране, който ни доведе до почти нереално добро положение сега. По количествения аспект обаче има много повече критични бележки, за разлика от качествения аспект, който е почти съвършено състояние. Ако много бързо се върви от към количество, но не се върви така бързо от към качество, не се справяме много добре. Е, всичко беше казано в тази връзка. Съгласни сме с Инес, че тематичната и географската концентрация е, не трябва да се допуска. Чухме бележки е, за страните, които получават средства от фонда за кохезия. Чухме за това, че между различните теми има конкуренция. Транспорта не е широко представен, е, въпреки, е, че е, транспортът в крайна сметка е основна част от инфраструктурата. Допълнителната полза, която се създава на европейско ниво, трябва да бъде неоспорима и това трябва да бъде постигнато чрез необходимите политически мерки. Не бива да се финансират операции, които нямат полза на европейско ниво не носят такава полза на европейско ниво. Сега допълняемостта е средство, за да се финансират операции, които не са интересни за пазара. И в заключение, за прозрачността много се говори, обаче тя присъства във всичко, което се прави. Не мисля, че можем да се оплачем от липсата на прозрачност. Мисля, че предложенията за ЕФСИ ще разширят допълнително тази прозрачност. Аз приветствам идеята за FC2. Е, мисля, че ще имаме единно мнение за това какво трябва да препоръчваме, но по равносметката за FC1 трябва да кажем първо, че имаме положително отношение. Второ, успехът в количествен план е категорично на лице. Трето, трябва да се подобри и качественият аспект на изпълнението на проектите. Благодаря много. Срокът за внасене на изменения е 3 февруари, 12 часа на обяд. Това въжи и за е, двата проекта. Проекта за FC2 и равносметката за FC1. Благодаря. Сега преминаваме към а, оценката на Комисията за презграничната доставка на колетни пратки. Е, госпожа Андерсон е наш докладчик, но господин Вандеркамп иска думата. Госпожо председател, извинете, че се намесвам. Мислех, че сега ще обсъждаме Втората точка в дневния ред във връзка с а вие май объркахте всичко. Смесихте го. Мисля, че не беше добра идея първо да говорим за FC2, а след това да правим равносметка на FC1. Аз искам да кажа нещо за FC1, ако ми позволите, разбира се. Mede namens колега Пипер. От името на господин Пипер при това. Господин Вандеркамп, искате да се изкажете във връзка с доклада за изпълнението на операциите на Фонда за инвестиции. Няма проблем. Обаче ще ви дам думата за една минута и 30, тъй като трябва да вземе думата след това и колегата, която отговаря за колетните пратки. Накратко, госпожо председател. Е, при ЕФСИ едно има съчетание между това, което работят е, господин Рике и госпожа Аяла Сендер. А, за FC 2 е, само госпожа Аяла Сендер остана, защото тя се пребори а, господин Рике да бъде изключен от работата. Бих казал, че това е положителна тенденция. Of FC1 iets oplevert voor transport. Все още трябва обаче да отчетем, че в FC1 нищо не се предвижда за транспорта. Да, разбираме, че е, фондът е, се развива. FC2 е неразделна част от това развитие. За НП развитието е положително. Но знаем, че Европейският фонд за стратегически инвестиции е много важна инициатива на е, комисията. Въпросът е какъв дял от средствата отива за транспорт. В идните средства, т.е. в идните месеци това трябва да стане. Знам, че се планира за неясно бъдеще, че не всичко е много установено в момента. Дали ще има транспортни проекти, които да започнат сега през 2017 или ще трябва да се чака до 2021. Въпросът обаче стои. Достатъчно инвестиции ли излизат от ЕФСИ за транспорта, в частност железопътния транспорт? И аз мисля, че господин Маринеско вече засегна тази тема. Трябва да се занимаем с механизма за свързване на Европа и неговото функциониране след 2020 година. Не можем просто да превърнем всички безвъзмезни помощи в заеми. Господин Ван е, уместно се изказвате, като е, знаем, че ЕФСИ едно е, има своите проблеми във връзка с транспорта. От тук можем да направим необходимите заключения във връзка с фс 2 И аз се ангажирам в нашата комисия това, което е било предвидено за транспорта, да премине и в FC2, да има устойчивост, за да има всякакви проекти, свързани с транспорта, е, включително за градско движение и прочие. След това ще чуем и комисията. Продължаваме. Моля комисията да се е, включи в разговора ни във връзка с презграничната доставка на колетни пратки. Давам думата на представителя на комисията за около 10-15 е, минути. Но сега думата има господин Ертук. Или? Не, после ще се изкажете. После. Нека най-напред. Нека най-напред чуем комисията. Приканвам. Арите Мерк, ако правилно казвам името. Тук сте, нали? Да се изкажете във връзка с презграничните доставки на колетни пратки. След което ще дам думата на докладчика, на всички контрадокладчици и на всички колеги, които желаят да участват в разискването. Благодаря, добър ден на всички. Благодаря, че давате думата на Европейската комисия да ви представи проекта за регламент на презграничната доставка на колетни пратки. Ние сме внесли този проект на 25 май 2016 година. В резюме, целим да увеличим регулативния контрол. Какво става на този пазар в Европа? Целим да разширим прозрачността при ценообразуването в презгранични случаи, тези колетни пратки да станат по-достъпни като цена и да увеличим конкуренцията на този пазар, като допуснем а, трети лица в дейността на някои почтенски мрежи. Това е, е накратко целта на проекта. Преди да навляза в детайлите на неговите разпоредби, искам да е, очертая е, накратко контекста на инициативата. Тя, разбира се, не се ражда на празно поле. Този проект, както сигурно си представяте, е резултат от много обширни консултации с заинтересованите и оценка на въздействието от е, ни повече, ни по-малко три страници. Е, това не е и изолирана инициатива. Този проект е част от стратегията за единия цифров пазар. Е, в тази стратегия сме обявили 16 законодателни проекта. Е, подобряването на електронната търговия в презграничен план е за нас жизнено важен приоритет, а доставката на колетни пратки е от основно значение за този тип търговия. Това, което непрекъснато виждаме в различните проучвания е, че е, когато опитаме потребителите и търговците на дребно, защо не продават повече е, в други държави членки по интернета, те казват, ами защото е, много е сложно и е много скъпо да се пращат колети в чужбина. По-конкретно, проектът е последица от пътната карта за доставката на колетни пратки от 2013 година. Там а, е, комисията очерта предизвикателствата в този отрасъл. От 2013 година, подчертавам, много бе направено за да се подобри състоянието нещ... на нещата. А, е, беше извършена работа по стандартизация, а, е, бяха въведени марки за доверие на Европейския съюз от различните сдружения в областта на електронната търговия в Европейския съюз. И искам да подчертая нещо особено положително. Доставчиците на универсални услуги успяха да си сътрудничат за да постигнат по-голямо взаимно оперативно съответствие помежду си, чрез собствена програма под егидата на Международната почтенска корпорация. подобряват се услугите за потребителите, хармонизират се етикетите, а, има обща програма в Европа за проследяване на пътя на пратките и това значително улеснява тяхната доставка. На следващо място, е, много внимателно сме анализирали резолюциите, прияти от вашия парламент във връзка с тази пътна карта, както и напоследък е, във връзка с нашия доклад за изпълнението на директивата за почтенските услуги. Във вашите резолюции вие много недвусмислено сте а, е, заявили, че има доста голяма конкуренция на пазара на, за доставка на пратки, особено в национален план. Доста добри неща са направени, вече споменах някои от тях, но в крайна сметка все още има трудности е, от гледна точка на наблюдението на пазара, събирането на данни, достъпността на този тип услуги, прозрачността на цената, е, при която се формира при изпращането на такъв тип колети. И за това е, ние трябваше да предприемем мерки. Комисията Имко в Европейския парламент поиска много задълбочено проучване за доставката на почтенски пратки, извършването на почтенски услуги и това бе много качествено проучване, от което ние сме се ползвали. Сега, е, преминавам към съществото. Е, все още цените за пратките са много високи. Неразумно високи. Може би има причина, когато изпращате в чужбина една пратка, това да струва по-скъпо, отколкото и ако я е пращате от един град в друг на същата държава. Е, вярно е, че като се изпраща в чужбина, транспорта е по-скъп. Обаче стандартен колет от 2 кг от Холандия до Испания струва 13 евро. Ако върнете същия колет от Испания в е, е, Холандия, Изведнъж цената става 32 евро и 74 цента. Къде е логиката? Можем да дадем още много примери, които обаче няма да давам поради ограниченото време. Ще ги видите в оценката на въздействие. От такива примери тръгваме, за да стигнем до извода, че тук ценообразуването се подчинява на някаква странна логика. Ние е, искаме да стимулираме този тип доставки. Економическите доказателства сочат, че Услугите от универсалните а, доставчици а, са от 3 до 5 пъти по-скъпи, отколкото при техните конкуренти. Средно. Средно. И всъщност, кой контролира какво става на този пазар? Никой. Значи, националните регулативни органи а, са експерти, когато се осъществява контрола върху националния пазар на писма но те имат правомощия да контролират пазара на писмата, а не пазара на пратките, особено когато те са презгранични. Или дори да извършват такъв контрол, всеки го прави по-своему. Значи комисията искаше да, в тази връзка да предложи самостоятелен проект на регламент, е, за да се решат проблемите. Ето и моите коментари върху регламента. Първо, ние по този начин допълваме инициативите на самия отрасъл. Второ, целта е да е, се създадат е, благоприятни условия за най-уязвимите потребители Онези, които живеят в най-отдалечените е, райони, малките и средните предприятия, да се създадат улеснение за малките доставчици, които доставят малки пратки и които нямат е, пазарната мощ на големите доставчици, изпълняващи универсална услуга, поради което не могат и да се договарят много качествено. Е, този проект стъпва върху действащата директива за почтенските услуги т.е. върху действащото АКИ. Не изменяме директивата, тук няма да навлизам в подробности, тъй като изпълнението на директивата за почтенските услуги е предмет на пространни дискусии в вашата комисия и през септември миналата година имаше резолюция дори на парламента по този въпрос. Директивата за почтенските услуги обаче има отношение към пазара на колетни пратки, тъй като технически много пратки от този тип се изпращат като писма. Те се смятат за писма. Няма да навлизам в подробности, но е, за да има значение всичко, което правим, не можем да се абстрахираме от директивата за почтенските услуги. Това искам да кажа. И сега някои детайли ще изложа е, за най-важните разпоредби. Няма да навлизам в технически подробности, а по-скоро ще се спра на тези теми, които, ако мога така да се изразя, са предмет на оживена дискусия в съвета и сред заинтересованите. Член 2 определения. Допълваме в това отношение дефинициите, съдържащи се в директивата за почтенските услуги, Уточняваме ги с оглед логиката на колетните пратки, значи е, даваме дефиниция на а, е, услуги за доставка на колетни пратки. Няма дефиниция обаче на колетна пратка. Това може да се струва странно на някого, обаче това е свързано с спецификите на сферата на почтите. Там има Всемирен почтенски съюз или какво ли не още. Ако някой може да ни предложи услуга, т.е. такава дефиниция, с удоволствие ще обсъдим. Член трети е централен регулативен контрол. Националните регулативни органи получават мандат да подобрят наблюдението си на този пазар, да следят пазарните тенденции, да откроят стереотипите на конкуренция, положителните и отрицателните страни и да задължават операторите, които доставят пратки, да дават такава информация. Годишен оборот, обем на колетни пратки, които се обработват и изключително важно брой на лица, които работят за доставчика на услуга доставяне на колетна пратка. Защото е, това е, ще се отрази и върху ценообразуването. Около 40 до 60% от е, разликите в цените се дължат именно на този фактор. Значи нужна ни е информация за труда, който се използва в е, този пазар. Е, днесли сме проекта, но с най-голямо удоволствие бихме участвали в дискусии за това как да се определи понятието труд тук, какво да се взема предвид вероятно не трябва да се отчита само средният брой на лицата заети на пълно работно време, но и лицата заети на непълни временни договори или работещи на непълно работно време, работещи по граждански договори. За това сме открити към дискусия. Друг тема е към кои оператори ще се прилага член трети? Към всички или не към всички? От една страна комисията е, възнамерява да обхване с този проект е, всички оператори, които участват е, в всички етапи сортиране, транспорт, сортиране по местоназначение и предаване на получателя. Разбира се, тук има и някои други правила, които се прилагат, тези за транспорта, тези за логистиката. Обаче оператори като Амазон, например, доколкото се занимават с митническо освобождаване, сортиране, транспорт и предаване, попадат под задълженията по член 3. От друга страна, член 3, алинея 6, изключва тези доставчици на услуга, които имат по-малко от 50 щатни служители. Това е прагът за малките и средните предприятия. Сиреч, ние не искаме да вменяваме тежести на предприятия, които нямат нужди от такива. 90% от пазара обаче попада в приложното поле на регламента, дори като изключим операторите с до 50 щатни служители. Но сме готови да обсъждаме този прак с вас. По отношение на ограничаването на административните тежести, предлагаме да има стандартен формуляр, който да се използва в целия Европейски съюз за събиране на данните. А това ще бъде постигнато чрез процедурата по комитология. Идеята ни е да има яснота за операторите, както и ние да можем да сравняваме съпоставими данни от различните страни. Накладко Член четвърти, госпожо председател, пред, стимулира прозрачността за 15 категории продукти. Прозрачността при цените и то крайните цени. това са най-популярните цени. 1 кг, 2 кг, 5 кг и прочие колетни пратки. Тук има две задължения по член четвърти. Първо, универсалните оператори трябва да обнародват публично своите ценно разписи за 15-те категории услуги на специална веб страница. Революционно ли е това? Не, не бих казал. Член 12 от директивата за почтенските услуги вече задължава доставчиците на универсална услуга да извършват прозрачно ценообразуване. Разбира се, що е то прозрачност не е определено в директивата. Ако искате да установите какви са цените, предлагани от определени оператори, не е лесно да разберете. Затова предлагаме е, тази прозрачност да стане още по-голяма в допълнение към предписаното член 12 на директивата за почтенските услуги. Второто задължение по член 4 е, че трябва да се даде информация за така наречените крайни ставки. Какво представлява крайната ставка? Представете си, че сте потребител и искате да изпратите 2 кг колет от Белгия до Германия. Тук отивате в един клон на белгийската поща и плащате на този клон клонът изпраща колета в мрежата на германските почти, а германските почти извършват доставката. Обаче за това германската поща иска някакви пари от белгийската поща, защото вие не плащате на германците. И е, колко ще получи германската поща за тази доставка? Е, се е, определя чрез споразумение между почтенските организации. Това е със споразумение за така наречените крайни ставки. Ние искаме доставчиците на универсална услуга да дават информация за тези крайни ставки, защото те са най-важните за доставката на е, колетните пратки. Революция ли е това? Не мисля. Член 13 от директивата за почтенските услуги вече стимулира и държавите членки, и доставчиците на универсална услуга да бъдат прозрачни по отношение на тези крайни ставки. Член 5 от проекта и почти се доближавам до края. Член 5, 5 а, визира оценката на достъпността на тарифите за презгранични услуги. Трябва да се извършва оценка дали тези тарифи за доставка през граница позволяват на потребителите да ползват услугата. Революция ли е да се извършва такава оценка? Не. Член 12 от директивата за почтенските услуги и изисква тарифите за услугите, предлагани от доставчиците на универсална услуга, да бъдат достъпни и да не бъдат формирани на принципите на дискриминация. Как ще функционира новият регламент? Националните регулативни органи ще прилагат този критерий. Ако в крайна сметка стигна до извода, че определена тарифа прави услугата недостъпна, това ще бъде публикувано на веб страницата. Сиреч ще се посочва с пръст а, този, който не формира добре цените. Въпреки това обаче не искаме оценката да бъде прекалено осложнена. Затова предлагаме тя да се извършва в два етапа. Първият етап е много упростен на основата на някои е, съществени елементи. Тарифа в е, държавата, от която тръгва пратката, държава в е, тарифа в държавата, в която пристига пратката и така наречената крайна ставка, национални регулативен орган преценява дали тарифата е достъпна. Защото по принципи тарифите се одобряват от националните органи. Ние смятаме, че някои цени са непропорционални, неразумни и правят услугата недостъпна. Ако до такъв извод стигне и националният орган, той след първия етап на оценката пристъпва към втория етап на оценката. Като във втория етап, разбира се, доставчикът на услугата ще има правото да бъде изслушан. Все още това право не е включено в текста на член 5, но според мен трябва да бъде добавено. И на последно място, само като изброяване, член 6, последния на който ще се спра. Член 6 е посветен на достъпа на трети лица. Така наречените многостранни презгранични споразумения за е, крайните ставки Всъщност става дума за една възможност малките и средните предприятия, по-малките оператори на услуги да имат достъп до тези споразумения, чрез които се получава достъп до мрежите на големите доставчици в Европа. Защо е необходим такъв достъп? Защото ако не съществува задължението по член 6, малките оператори трудно могат да пробият в други държави членки поради характеристиките на пазара, поради това, че са необходими много инвестиции, за да създадете собствена разпространителска мрежа в други държави членки. Много мога да говоря по този въпрос, но ще е, приключа е, с е, съвсем простичко изявление. Е, Програмата, която функционира в Европа в момента е един ценови картел. И затова Европейската е, комисия е, следи е, споразуменията и е, вече е издала своето решение за освобождаване на това споразумение за крайните тарифи от правилата за защита на конкуренцията, обаче под условие, че се гарантира достъпа на трети лица, а именно малките доставчици. И от тук ние преминаваме от предварителен към последващ контрол. Смятаме, че това ще бъде в интерес на всички, включително в интерес на доставчиците на универсална услуга, защото те могат да определят условите, условията си, няма нужда да допускат безконтролно до мрежите си. Трети лица могат да контролират кой осъществява достъп до техните мрежи цените подлежат на договаряне и ако съществуват основателни економически причини, достъп може да бъде оказан. Надявам се, че не злоупотребих с дадената ми дума, госпожо председател, и последните си бележки ще запазя за второто си изказване. Благодаря. Благодаря. Сега вече сме във времето на парламента, не във времето на комисията. Давам думата на госпожа Люси Андерсън, която е наш докладчик по този документ, след което ще се изкажат и докладчиците в сянка. Заповядайте. You, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на представителя на комисията, че даде разяснения по регламента. Добре е, че нашата комисия работи по този регламент. Напълно съм съгласна с това, че тази област е част от стратегията за цифровия вътрешен пазар. Тя се отнася и до мрежите за физическа доставка, до взаимосвързаността на Европа все теми, които спадат към нашите компетенции. За това е чудесно, че работим по тази тема преразглеждането на директивата за почтенските услуги, услуги пък бе тема, по която работи господин Фербер. Парламентът свърши чудесна работа по тази тема, над която трябва да надградим. По въпроса за целите на предложението и фактите, които се цитират в него. Мисля, че трябва да подходим критично. Казвала съм това тук, както и в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Основата, на която трябва да стъпим е лоялната конкуренция. За това съм напълно съгласна с идеята за по- строг надзор върху пазара на доставките на колетни услуги, но този надзор трябва да е съразмерен. Не бива да забравяме, че доставчиците на универсални услуги в повечето държави членки държат малък процент от пазара на доставки на колетни услуги. Затова не бива да се насочваме изцяло само към тях, да изключваме други оператори. Като цяло обаче искаме да насърчим конкуренцията, искаме да се създадат изгодни условия за потребителите. Нека ви припомня, че в резолюцията за цифровия вътрешен пазар силно заложихме на пощенските услуги има проблеми в някои държави членки, но не и в други. Затова предложението трябва да отрази този факт. Има и въпрос във връзка с правното основание. Член 1.1.4 е правното основание. Става дума за мярка за хармонизиране, но в член 1.1.4 параграф 3 се вменява на всички нас задължението да гарантираме високо ниво на защита на здравето и безопасността на потребителите, както и на околната среда. Има и още един важен въпрос, свързан с конкуренцията, заетостта. Не е сред основните прерогативи на нашата комисия. Дори аз като социалист го казвам. Въпросите свързани с заетостта се отразяват върху пазара на почтенски услуги, както каза и представителят на комисията. Достойните условия на труд са нещо, за което призоваваме във всички свои резолюции от последните години, независимо от конкретната комисия, която е работила по тях. Доставчиците на универсални услуги имат някои предимства Ползват се с някои предимства, но те предоставят и обществени услуги за потребителите, включително и за потребителите в по-отдалечени райони. Това е ключов фактор. Комисията не веднъж е говорила и по въпросите, свързани с актовете за изпълнение. В немалко от ам, разпоредбите в този регламент се предлагат актове за изпълнение. Това се квалифицира като технически въпрос, но аз не мисля така. Много е силна и позицията на парламента по актовете за изпълнение. Когато става дума за въпроси, свързани с конкуренцията, за някои детайли от работата на почтенския сектор, не мисля, че тези въпроси трябва да бъдат уреждани включени в приложения от техническо естество, тъй като става дума за въпроси от основно значение за нас. Казвам това и по отношение на разискванията, които се водят в съвета. Не трябва да има актове за изпълнение, за уреждането на въпросите, които при... попадат в приложното поле на регламента. По въпроса за предмета и определенията, член 1 и по които говори и комисията. Мисля, че трябва да се съдържа в текста определение на понятието колет. Трябва да знаем за какво говорим. В противен случай ще се стигне до сезиране на Европейския съд. Не искаме да се стига до това положение. Трябва да изготвим един добър акт, който да е разбираем както за отрасъла, така и за потребителите. Определението на услуги за доставка на колетни пратки. Има проблем тук. Доставчици като Амазон, Uber и други трябва да бъдат включени в приложното поле на текста. Не можем да работим ефикасно по въпроса за лоялната конкуренция, ако пренебрегнем подобни аспекти. Член 3. Предоставяне на информация Наистина трябва да разгледаме структурата на пазара. Знаем, че се извършват злоупотреби. Комисията вече е обръщала внимание на това. Марко Свербер и аз сме работили по този по тези въпроси, когато се преразглеждаше директивата за почтенските услуги. Говори се за работещите на пълен работен ден, работещите на непълен работен ден, самостоятелно наетите лица и временно заетите лица, но не се упоменават подизпълнителите, а подизпълнителите действително са проблем на пазара. Не искам да се вменява несъразмерна тежест на операторите на почтенски услуги. Далеч съм от тази идея. Затова и комисията и регулаторните органи трябва да разполагат с подходящи механизми за надзор. Трябва от този текст да проистече добавена стойност на европейско равнище. Съветът обърна внимание на въпроси като трансграничните тарифи, крайните ставки, прозрачността. Трябва да работи много активно по тези въпроси. Когато се въведе общо приложимо право за конкуренцията, няма да е необходимо да регламентираме тези области. Не бива да санкционираме и излишно доставчиците на универсални услуги. Ако искаме да има ползи за отрасъла и за потребителите, трябва да заложим на правилния подход по отношение на въпроси като разходите за превоз. По въпроса за достъпа. Имам известни съмнения във връзка с разпоредбите за достъпа. Доставчиците на универсални услуги с право посочват, че мрежите, мрежите им, начина по който функционират, отразяват направените инвестиции. Трябва да се установи лоялна конкуренция. Не бива да се слага край на всичко, което е било направено до тук. Като цяло, мисля, че трябва отблизо да следим изпълнението. Трябва подробно да го обсъдим. Освен това, клаузите за преразглеждане трябва да съдържат онези елементи, на които трябва да направим повторна оценка след 2 до 5 години. Комисията упомена резолюцията, която приехме, но има и други области, в които не взема предвид нашата позиция. Например, участието на заинтересованите страни. През 2011 година бе учреден форум, чиято цел бе да се гарантира участието на всички заинтересовани страни. Мисля, че в момента не се работи достатъчно активно по въпроса. А що се отнася до графика? Искаме да имаме колкото се може повече време за дискусии с държавите членки, с всички заинтересовани страни там. Искаме обаче, когато обсъждаме ключови въпроси, правим анализ на фактите, да имаме и достатъчно време за дискусии с експерти. Надявам се, че при изготвянето на графика това ще бъде отчетено. Искаме на 1 март да проведем среща. Това е част от процеса на гарантиране на участието на всички ще обсъдим проекто доклада в началото на май. От сега до началото на май, според мен, наистина има достатъчно време. Много ще се радвам да работя с докладчиците в Сянка. Моля да се обръщате колкото се може по-често към нас с всички ваши въпроси и съмнения. Не веднъж съм работила с вас в миналото и по други досиета. Сигурна съм, че ще постигнем добри резултати и по това досие. Благодаря. Е, господин Фердер. Е. Благодаря, госпожо председател. Малко съм объркан сега. Бях се готвил по друг, според мен, текст, предложение за регламент. Сега, като че ли оставам с впечатлението, че става дума за нещо съвсем различно, за текст, който ще реши всички проблеми на света но аз тълкувам текста като текст с конкретна цел, а именно установяване на конкретни проблеми в отрасъла и тяхното разрешаване. Ще приемем този законодателен текст, за да видим какво не работи добре по отношение на универсалните услуги и доставките на колетни пратки по отношение на предоставянето на информация от страна на доставчиците на универсални услуги. Но не знам какво ще се постигне с това за потребителите, за качеството на и скоростта на услугите за работещите в отрасъла на почтенските услуги? Какво ще проистече за всички тези заинтересовани страни от наличието на повече информация, например за структурирането на таксите? Или постановяваме, че имаме проблеми, трябва да го решим, но за целта не ни е необходимо да събираме данни, или установяваме, че няма проблем, тогава няма да ни е необходим регламент. Не смятам, че този текст ще реши всички проблеми на сектора на почтенските услуги. Той се отнася само до един сегмент от пазара, а именно до задължението на доставчиците на универсални услуги да събират информация и до доставките на колетни пратки. Бях докладчик по доклада за напредък на комисията за изпълнението на директивата за почтенските услуги. или действащият към момента регламент за почтенските услуги не се прилага надлежно. А тук се пада задачата на, на комисията се пада задачата да следи за работата на националните регулаторни органи. Комисията следва не само да събира данни, тя може да направи това много лесно и по интернет. Може би пък има и друг проблем, по който вече сме работили в миналото. Доста отдавна съм тук в парламента. Помня, че през 90-те години говорихме за създаването на технически предпоставки за по-доброто функциониране на презграничните парични преводи. Тогава предложихме на банките да приложат механизъм за регулиране на цените. Освен това, сме говорили и за телефонните услуги. Там също трябваше да бъдат създадени по-добри технически условия, но разходите за това не бяха вменени на потребителите. Помните как успяхме да се преборим за таксите за роуминг. Един голям успех от наша страна. Да се надяваме, че този текст ще влезе в сила. А по отношение на пакетните услуги, бихме се радвали сега да ни се представи предложение за регламент. което ще доведе до ускъпяване на презграничните услуги. Каква полза всъщност има от това предложение за регламент? Като потребител мога да ви кажа, че няма да има ползи. Защото какво става ясно с този текст? Че няма да спаднат цените, а ще се повишат. Имам предвид цените за презграничните услуги в областта на доставките на пакетни услуги винаги е имало конкуренция. Тоест универсалните услуги са само един сегмент от пазара на доставките на пакетни услуги. Не знам какво ще проистече от този текст за потребителите. Какво ще проистече за работещите в сектора. Предвижда се те да трябва да попълват стандартизиран формуляр. Ура! В бъдеще няма да е необходимо всяка държава да изготвя свой формуляр. Необходим ли ни е за целта регламент обаче? Много ще се радват работещите в отрасъла, когато в бъдеще ще трябва да попълват общо европейски формуляр. Сигурен съм в това. Ще настъпят ли някакви промени за онези, които изпращат колети? Не, може би просто ще могат да правят разлика между по-скъпата и по-ефтината услуга, но това така или иначе се регулира от принципите на конкуренцията. Според мен предложението на комисията не е убедително. Това е основният според мен проблем. Люси, ако искаме да постигнем всички цели, за които ти говори до тук, то мисля, че с помощта на този регламент няма да се придвижим напред нито на сантиметър. Или ще трябва изначално да го изменим, или да го върнем на комисията. Според мен, в момента няма шанс да продължим работа по текста в тази му редакция. Мисля, че ще трябва да си отделим достатъчно време, за да постигнем решение, което наистина да е от полза за потребителите и за всички работещи в отрасъла. Господин Злотовски. Мерси, мадам ла президент. Szanowni Państwo, kwestia transgranicznych usług doręczania paczek jest... Благодаря. Този въпрос за трансграничните почтенски услуги е много важен. Важен е и за онлайн търговията. Така че не е странно комисията да търси правни решения и решения за намаляване на разходите. Това е важно за бизнеса, важно е и за потребителите. Всички искаме по-низки цени и по-бързи услуги. Това е от общ интерес на всички европейци. Въпросът е обаче дали регламентът е правилният път. Според мен това не е така. Защото тук има определено противоречие между контрола, надзора и конкуренцията. Сега, ако Вземе предвид, че трябва да има конкуренция. Много, има много, има много предприятия, които предлагат такива услуги. В такъв случай, може би ще се окаже, че не е достатъчно това, което се прави тук за намалението на цените, ако има допълнителни изисквания то тогава би могло да има положително, влия... положително влияние върху конкуренцията, но може да се получи и така, че да има дискриминация върху една определена група. Тогава съответния съответното предприятие може или да подобри, или да влуши своите услуги и своята позиция. Освен това, има информация за крайните такси. Това е чувствителна информация. <clears throat> Може би не е нужно да се регулира материята на европейско равнище. Би било обаче хубаво да бъдат взети предвид всички търговски субекти. Комисията сама казва, че малките и средни предприятия ще имат проблеми да, да, да имат достъп до прозрачна информация. Член четвърти трябва да въжи за всички предприятия. Има проблеми и с тълкуването. Предприятията трябва да отворят своята структура за всички а, предприятия в чужбина. Това е една по-голяма, по-широка дефиниция. Мисля, че в много отношения трябва да се прецизират, да се преосмислят, да се доуточнят формулировките. Опитът ни показва, че когато има бюрократична намеса, разходите за услугите се увеличават и в крайна сметка плаща потребителят. Това не означава, че не бива да има интервенция. Нашата цел е, в крайна сметка, да се подобри услугата, да почтенските пратки да се случат по-бързо. Проблемите са високи цени и дълготрайне на услугата но не бива да има дискриминация на предприятията. Това може да има вредни последствия. Могат да се получат монополи, може да има отслабване на конкуренцията. Трябват ни решения, които са недискриминационни. виждаме, че има нужда от предложения за изменения. Ние ще ги направим. Надявам се да постигнем компромис в последствие. Компромис, който да отговаря на пазарния механизъм и да няма ненужни интервенции в пазара. Следващият оратор е господин Теличка. Благодаря, ще бъда кратък, защото трябва да капана самолет. Мисля, че имаме проблем тук. Цифрите, които виждаме, говорят ясно, че тези услуги са скъпи и има големи разлики. До известна степен универсалните, предприятията за универсални услуги поемат ангажимента да стигнат до далечни райони, до далечни места, но се вижда, че нещата не функционират както трябва. Комисията по принцип каза, че това, което се предлага, не е революционно, т.е. с други думи, ние имаме разпоредбите, и ние се опитваме да доуточним тези разпоредби. Добре, но каква е ползата тогава от цялата работа? Комисията казва, че има инструментите, но с тези инструменти не, не се прилага законодателството така, каквото трябва да, така както трябва да бъде. Това говорят цифрите. И изводът е, че или законодателството е лошо, в такъв случай трябва да го подобрим или трябва да направим по-добро законодателство. Или имаме добро законодателство, но не го прилагаме добре. Тогава трябва да разберем, защото не се прилага добро. Добре. Аз бих погледнал оценката на въздействието. Аз смятам, че винаги трябва да има оценка на въздействието от настоящето една 300 страници. Е, трудно е да се обемат всичките тези страници, но аз ще го направя, защото е важно да разберем а, същността на това предложение, защото без това няма да разберем същината на предложението. И няма да разберем дали имаме добро законодателство, което се прилага лошо, или дали има дефицит в самото законодателство. До момента не мога да направя заключение дали законодателството е добро или лошо. Някои от предложенията са разумни, но, както казах, бих се запознал първо, преди да направя заключенията си с оценката на въздействието. И сега предстои ми да си хвана самолета. Извинявам се и благодаря за разбирането. Успех! Надявам се, че ще стигнете на време за самолета си. Госпожа Арнут. Благодаря, госпожо председател. Регламентът, с който ни запознават, е уместен, обаче е, това не пречи да си зададем най-малко два въпроса, тъй като тук в Комисията по транспорта задължителните а, мерки а, ни се представят като средство за драстично намаление на парниковите газове в Европейския съюз. А днес ни се обяснява, че тук в името на европейския потребител и на търговията трябва да се е, развият колетни пратки между европейските държави. Тоест, да се увеличи разстоянието, което ето изминава продукта между купувач и продавач, а, това означава да се увеличат и парниковите а, е, газове. Аз обаче съм е, единствената, която е направила тази връзка и предполагам, че тя е случайна. Е, тук се поставят и други въпроси. За условията на труд при доставчиците. Има риск да прозвуча популистски, но преди да стимулираме доставките между отделните държави, трябва най-напред е, да си помислим как работят хората, които извършват и полагат този е, ниско квалифициран често труд. Е, тук е добре да защитим европейските работници, особено нези, които извършват тази работа при условията на командироване. Благодаря. Благодаря, госпожо. Веднага ще дам думата на господин Ертук за една минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Благодаря на комисията, която осветли трите си основни принципа – прозрачност, конкурентност и бързина. Сега, що се отнася до прозрачността? Е, комисията би трябвало да е по принцип – по-прозрачна, що се отнесе до цифрите. Ето в предложението се казва, че има разлика в цените в една страна и при трансграничните услуги, а именно, че, те, че последните са 3 до 5 пъти по-високи. Е, бе казано, че има разлики между държавите членки. 1,5% до 22% варират цените. Интересуваме, кои са страните, за които се говори всъщност, конкретно, и се питам, защо комисията, след като знае, че това не е европейски проблем като такъв, а по-скоро проблем в някои страни, защо комисията не се насочи директно към регулативните органи на тези страни. На второ място, защо се опитва да се направи едно общо решение за всички? В такъв случай се наказват онези държави членки, които а, действат добре. Тоест, в такъв смисъл ще имаме повече бюрокрация ще се създаде допълнителна бюрокрация. Сега към член 6. Третите предприятия. Виждаме, в много отношения, че комисията има желание да предложи допълнителен достъп до пазара на, на, на трети предприятия. А сега аз като социал-демократ не разбирам защо трябва да и тези такива предприятия, които предлагат лошо заплащане, да имат улеснен достъп до пазара и да иземват пазарен дял. И на следващо място – въпросът за ставките на ДДС. Това е също проблем тук. Мисля, че има доста неща, които комисията трябва да направи, за да направи данните си по-прозрачни. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Аз също искам да кажа нещо за допълнителната бюрокрация, която ще проистече от това предложение. При първия прочит си помислих, че това е регламент за Евростат. А именно регламент, който се опитва да наложи определена, определено регулиране на материята. Но се оказва, че това, което бе казано за конкуренцията, се повтаря и в този текст. Части от член 4, части от член 6 това вече е регулирано, когато става дума за достъп до пазара. Защо отново се опитваме да го регулираме? На 2 декември съветът излезе с доклад за напредъка. Съветът е доста критичен в този си доклад. Дали наистина трябва да има регулиране на материята толкова задълбочено? трябва определени инциденти да се осветлят и да се регулират, а не да се прави цял регламент. Grazie Presidente, ma io comincerei con uh, sottolineare il fatto che le zone transfrontaliere non sono. Следващият оратор, госпожа Демонте. Тук не става дума непременно за вътрешния пазар. Говорим за а, конкуренция, говорим за равни права, за прозрачност, равни права на операторите. Предприятията, които предлагат универсални услуги, за тях единствено обаче се оказва, че няма граници. Или по-скоро границите не са важни. Бе казано, в членове 3, 5 и 6, че огромната част от услугите се предлага от предприятия, които предлагат универсални услуги. Процесите не бива да бъдат отежнявани допълнително. Предимствата, които би трябвало да проистъкат от този текст, трябва да са в полза предимно на потребителите. Аз имам няколко въпроса. Има ли инициативи, които да стимулират през презграничната доставка чрез дронове или чрез свръхскоростни влакове ТЖВ? Съществуват ли такива инициативи? Euh, Господин Ертуг, искам да запитам дали има инициатива за социалните стандарти и за качеството на условията на труд. Е, да кажем, всички сме виждали как работят Амазон. Давам думата на комисията за 3 минути. Извинете, госпожа Аяла Сендер иска да вземе думата, но ви моля да го направите много бързо. Вие не сте били вписана в списъка, госпожо, но ви давам думата. Окей, си, презентам. Си, solamente quería е, digamos, hacer un comentario porque no. Благодаря. Аз не разбрах много защо се предлага този регламент. Тук не става дума за роуминг. Пакетите не могат да бъдат изпращани по интернета, за разлика от писмата. т.е. колетните пратки. И сега имаме едно предложение за промяна. Имаме предприятия като Google, като други предприятия, но въпросът е кой ще спечели от това предложение. Не може да говорим за колетните пратки, без да вземем предвид и социалните разходи. Комисията по заетост не иска да изготви становище, а ние имаме нужда от такова. И потоците колетни пратки, на къде отиват те, къде, къде, с какви са техните дестинации, ние трябва да знаем за какво говорим. логистичните разходи, социалните разходи, трудовите разходи. Е, всички тези разходи трябва да се знаят, особено логистичните разходи. В някои сектори именно логистичните разходи са много важни при натоварване, преразтоварване от самолети на камиони и обратно. Е, тези разходи са важни поверителността и други основни аспекти. Те не са гарантирани в предложението. Е, говорим за отваряне на пазара, но в каква посока, за кого отваряне на пазара? Пазарът по принцип е доста отворен и виждаме проблеми. искаме да подобрим трансграничната търговия. Добре, комисията сега за 3 минути. Благодаря. Благодаря за коментарите на колегите. Аз доста дълго говорих, като правяки своето въведение и смятах и, и се опитах да отговоря предварително на някои от въпросите. Може би не успях съвсем. Сега ще се опитам да отговоря. Каква е добавената стойност на регламента? Не може ли да се постигне всичко чрез подобрение на директивата? Не. Не, защото директивата регулира изпращането на писма, а не на колетни пратки. Освен това, разпоредбите са много неясни. Те не могат да регулират въпросите за коледните пратки. Регламентът предлага допълнителна стойност и по отношение на инструмента. Някои казват, че той не е достатъчно амбициозен, други казват напротив – но въпросът е, че добавната стойност се крие и в порицаването на определени предприятия и страни. Ние може да изпратим допълнителни примери за несъответствие. Аз ви дадох само един, но може да, да изпратя на съответните колеги допълнителни примери за несъответствие. Сега не, говори, не говорим за експлоатация тук. Ние говорим за това на базата на истински разходи, на реални разходи, че има необяснимо високи цени. Няма економическа логика за това, като вземем предвид естествено цената на труда в държавите членки. Акта за приложение. Какво искаме да направим тук? Искаме да ангажираме, в, да въвлечем в работата колкото се може повече националните регулатори, защото въпроти. защото те по принцип знаят, те знаят най-добре как в, е, функционира пазара. Те знаят най-добре как да приложат директивата. Те знаят как да приложат аргамент, регламента. Но това е въпрос за бъдещо регулиране. Бюрокрацията. Естествено, комисията прави предложение, може би правилата са прекалено много, но ние се стараем да намалим бюрокрацията. Това казваме в съвета, казваме го и тук. Мисля, че времето ми изтече. Е, Благодаря и е, за последно една дума на нашия една минута за последната дума на нашия докладчик. Um, Благодаря на всички колеги. А, ние наистина не искаме повече регламенти, ако няма смисъл, но господин Теличка каза, и аз съм съгласна тук с него, че има проблем. Ние трябва да разберем какъв е проблема и не може просто да не направим нищо. Сега, ако стигнем до заключението, че няма добавена стойност, добре но важно е да разберем и какъв е въпроса за разходите и дали има смисъл от разширяване на обхвата. Разходите и обхвата. Това са двете неща, които са важни тук. Това означава, че трябва да се задълбаем в подробностите и усещам, че ще имаме много-много изменения. Мерси буку. Много благодаря на нашата докладчица. Приканвам комисията да изпратите цялата информация, с която разполагате на всички депутати, а не само на отделни членове на комисията. Продължаваме заседанието. Господин Ерикс е нашия докладчик по специалния доклад на Сметната палата, озаглавен морски превоз в Европейския съюз. Налага се промяна, защото разходите до голяма степен са безрезултатни и необосновани. Заповядайте тук а искате да се изкажете от залата. Във всеки случай, добре дошъл ви казвам. Очакваме да чуем вашето изказване. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, ще ви изложа основните констатации и препоръки от нашия специален доклад за морския транспорт в Европейския съюз. Морския транспорт е от голямо значение както в економически, така и в финансов план. Европейският съюз инвестира около 17 милиарда евро в този отрасъл. Обектът на нашия одит бяха стратегията и планирането на капацитет на ниво комисия и на ниво държави членки. Освен това, се занимахме и с съотношението разходи-ползи, проистичащо от инвестициите от европейския бюджет в Испания, Италия, Германия, Полша и Швеция. Шест генерални дирекции на комисията работиха с нас. Защо са от значение тези държави и членки? Защото на тях се падат 60% от средствата по европейския бюджет между 2000 та и 2013 година. Подложихме на проверка 19 пристанища, 5 от тях бяха обект на повторна проверка. Те вече бяха обект на проверка през 2010 година. Освен това, направихме и три проучвания на конкретни случаи. 8 по 8 пристанища в Италия, Словения и Харватия, както и по един воден маршрут в Германия. Виждате тук на картата кои пристанища сме посетили. В приложението към доклада има и списък на отделните проекти, които аудитирахме. Уважаема госпожо председател, нека сега предам штафетата на господин Люкян, който ръководи одита. Той ще ви представи основните констатации от одита ни. Добро утро и от мен. Ще се спра накратко на основните резултати от одита. Ще ви дам по един пример от държава членка. Ще ви кажа защо сме стигнали до някои особени препоръки. А след това и господин Ерикс ще вземе отношение. Най-напред общите резултати. Първо, стратегиите за дългосрочно развитие не са много солидни. Комисията не знае какъв е капацитета на пристанищата и каквото и да е положението в момента, няма солидна основа за планиране на разширяването на този капацитет в бъдеще. Второ, липсва ефективност има много големи преразходи, много големи забавения по проектите. Няма устойчивост на трето място. Не се изразходват ефективно средствата. Едно от всеки 3 евро не се изразходва ефективно. Ще ви покажем и някои образи. Картините говорят повече от думите. Е, долните снимки са от испански пристанища. В дясно е по-впечатляващата снимка, защото ние сме финансирали не само е, инфраструктурата, но и е, повърхностната структура, крановете. Има плащания без резултати. Това е все още преобладаващата картина. Не мисля, че тя трябва да се запазва и в бъдеще. Много са примерите за това. Има и лоша координация между комисията и ЕИБ във връзка с заемите за морската инфраструктура. Би трябвало да има прозрачности и на двете места при вземането на решения, но действителността е друга, както е пояснено и в доклада. На следващо място все още няма равнопоставени условия за участие на субектите на пазара, няма насоки за държавните помощи при инвестиции в морски пристанища, има висок риск от упоручаване на конкуренцията поради това, че не са ясни правилата. Например, като говорим за тези специфични кранове в някои държави членки, те се финансират от държавни средства, в други други не. Е, също така не се проследяват уведомленията за държавни помощи. Е, митниците не знаят какво става в пристанищата, ами и не искат да знаят, което е още по-лошо. Е, освен това, няма един гише в Европейския съюз е, за формалностите за отчитане. И сега ще обясня е, примерите от държавите членки, за да видите защо са сурови нашите изводи и коментари. Първият ни пример е от кампаменто в Испания. Това е проект, приключен през 2004 година. ДОК и място за съхранение на контейнери. като складът не е достатъчно голям, особено на фона на растящия размер на корабите. Ясно посочихме, че тук има проблеми с условията за участие в проекта през 2012 година и парламентът също е посочил, че има проблеми с условията за участие в проекта, но комисията го е одобрила без да установи никакви проблеми. Е, извършихме проверка с изцяло нов екип през 2015 година, за да гарантираме обективност на резултатите от проверката. Резултатът е ясен. 35 хектара складова площ за контейнери никога не е била използвана. И комисията пак смята, че това е безпроблемно. Обаче не разбираме.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 Въз основа на тези критични констатации ще ви представя най-важните ни препоръки, които след това можем да обсъдим. В първата част на препоръките си обръщаме внимание на качеството на разходването на европейски средства и управлението на европейските фондове като цяло. Препоръчваме на комисията да намали броя на основните мрежи, както и да изготви, представи общ план за развитие на пристанищата в Европа. Предлагаме също така като цяло да се намали административната тежест. При издаването на разрешителни, например, в държавите членки трябва да се установи система за обслужване на едно гише. Така ще намалеем намалеят административните структури. Освен това, трябва да се въведе и принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на споразумение след две години. Освен това, когато отдадени инвестиции проистичат слаби резултати или не проистичат резултати, може спрямо отделни държави членки да се приложат финансови корекции. Предлагаме на комисията да разгледа възможностите за периода 2014-2020 година да изгради пристанищни съоръжения за трансбордиране. До момента са би, е била изградена повърхностна инфраструктура, например под формата на кранове, наземна инфраструктура, извинете. Предлагаме също така да се финансират пристанища от основната мрежа, единствено ако тези проекти има полза за връзките с вътрешността на съответната страна. Препоръчваме пристанищната инфраструктура да се финансира единствено и само тогава, когато ясно е доказано, че от това ще има допълнителна полза на ниво Европейски съюз, както и че има достатъчни като размер частни инвестиции. Препоръчваме на комисията също така да извършва по-силни последващи действия по предварителните си решения за държавните помощи. Така няма да се стига до забавяния, до опоручаване на конкуренцията. Ще трябва също така да се работи за това да се обменя цялата необходима информация между Комисията и Европейската инвестиционна банка. Препоръчваме също така за целите на правната сигурност да се изготвят насоки за държавната помощ. Освен това, трябва да се подобри и положението на европейските станища спрямо други видове инфраструктура. Освен това, трябва да се създаде и система за обслужване на едно гише. Държавите членки също така трябва да са задължени системно да докладват на комисията за всякакво предоставяне на държавна помощ за изграждането на пристанища. Така ще се избегнат вероятни нарушавания на конкуренцията. Това бе всичко от наша страна, госпожо председател. Мисля, че бяхме достатъчно кратки. Критичните ни бележки, многобройните ни препоръки показват колко е необходимо да се предприемат мерки, както на ниво комисия, така и на ниво държави членки. Надяваме се, че констатациите ни ще допринесат значително за такива мерки. Месье, рапортер, благодаря много. Шок Шокиращо е. Това, което чухме, е шокиращо. Вчера говорихме почти същото за летищата, а днес продължаваме да говорим в същия дух за пристанищата. Ще дам думата на координаторите, но мога да ви кажа, че това, което казвате вие, ме вцепенява. И мисля, че не можем да бездействаме по този начин, когато така се разходват обществени средства за проекти, които не водят до никъде. Господин Вандеркамп. Благодаря, госпожо председател. Преди да продължа, мога да кажа, че напълно разбирам вашите чувства в момента. И до голяма степен ги споделям. Най-напред обаче искам да изразя благодарността си към Европейската сметна палата. Niet goed met de draag van de Europese Unie. En dit soort rapporten. Вие а, е, сте причина европейските институции да бъдат непрекъснато на штрек. Вашите доклади са фактологически много добре подплатени. Er Би трябвало да се срамуваме за това, че сме отпуснали такива огромни суми и за какво са използвани те, моля ви. Госпожо председател, докладът се отнася за 2007-2013 година. След 2013 година, благодарение на коридорите ТНТ, ние сме насочили вниманието си в друга посока, обаче дали това е достатъчно? И второто, което искам да кажа е, дали Сметната палата не е избрала умишлено, възможно, най-калпавите проекти? А защо във вашия доклад не се споменава нищо за проектите, увенчали се с успех? Тоест, това, което искам да кажа, е, че не трябва да изкривяваме е, създаващото се впечатление, като акцентираме върху катастрофите. Houding tussen de Europese инвестериngsbank en de Europese комисия. Аз бях много поразен от това, което каза Сметната палата за за отношенията между Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. ЕИБ е, финансира е, обекти и в Марокко, както и в южната част на Испания. Ja, maar goed. Eh, de, de, er no, no, it... Да, е, госпожа Яла Сендер вече е готова да ме апострофи. Аандун. En, eh, natuurlijk, eh, meer... Вижте, един кораб в един момент може да се намира само в, един, в едно пристанище. Не може да се намира в няколко. Hetzelfde al, en collega Kramer die gaat het zo meteen ook zeggen. We hebben natuurlijk ook de vergelijking met... Трябва да се определят приоритети. Het is natuurlijk allemaal leuk dat iedere burgemeester zijn eigen vlieg... Uh, и така стои въпроса и при регионалните летища. Прекалено много са. Прекалено много са и пристанищата. Това искам да кажа. Трябва да внимаваме какво планираме и какво строим. Въпросът ми към нашата комисия, следователно е. Ще продължаваме ли да настояваме на понятието ключови пристанища? Или ще решим най-сетне да бъдем малко по-стрикни. Някои държави членки ще бъдат много доволни от това. met spijt in mijn hart. Er zit natuurlijk toch weer een Noord-Zuid-balans in. Uh, te veel geïnvesteerd, wellicht in het zuiden, zonder direct. Прекомерните инвестиции без е, економическа файда е, са факт в южната част на Европа. Няма смисъл да се строят пристанища и още повече те да се обявяват за такива с възлово, с ключово значение, ако няма достатъчно кораби, които да акустират в тях. В доклада се критикува прилагането на разпоредбите за държавните помощи. Искате да ги стимулираме ли? Въпросът ми е как вашите препоръки ще бъдат преведени на практика? как ще бъдат превърнати в дела. Благодаря обаче на Сметната палата за това, че а, сложи това грахово зърно под купищата дюшеци, на които е легнала европейската принцеса. Благодаря, госпожо председател. Докладът бе наистина ужасяващ. Аз самата също съм потресена. Цитирахте конкретни примери, проекти, които са били реализирани преди въвеждането на механизма за свързване на Европа. По ТМТ и механизма за свързване на Европа сега са предвидени по-строги правила, например принципа използваш или губиш както и принципа за допълнителната стойност. А проектите, които цитирахте вие, са били реализирани през предходния период. Тогава не са се спазвали толкова строго тези принципи. Установявате ли сега проекти със същите недостатъци. Това е основният за мен въпрос. Аз съм от долна Саксония в Германия, затова и не мога да не кажа нещо за пристанището Яде Везер. Знам, че то в никакъв случай не се използва достатъчно с пълния си капацитет. Хамбург се опита да се противопостави на изграждането на това пристанище, тъй като би се, то би влязло в конкуренция с него. Мисля, че в бъдеще ще има нужда от него тъй като ще има все по-голям обем на трафика. Ще има необходимост от него, независимо от това дали ще се повиши изкуствено нивото на река Елба или не. Ще се спра сега върху препоръките ви. Националните единни системи, така наречената система Single Window от 2015 година насам, сам, има изискване за товарителни документи в електронен вариант. Има общо европейско такова изискване. Държавите членки просто не са си свършили работата. Европейската комисия трябва да им окаже, според мен, по-голям натиск. Казахте, че трябва да се установи по-добро взаимодействие между Европейската инвестиционна банка и комисията. Не е било достатъчно добро сътрудничеството в миналото ли, според вас, или и сега продължава да има проблеми? Като че ли сега изобщо не ме слушате? Казахте, че взаимодействието между Европейската инвестиционна банка и комисията трябва да се подобри. Какво имахте предвид? Миналото или настоящето? Ако и сега взаимодействието не работи добре, мисля, че трябва да обърнем внимание на това. Мислехме, че с механизма за свързване на Европа вече сме си свършили добре работата. Говорихте за пристанищата от основната мрежа. Понякога човек трябва обаче да се запита дали има някакъв смисъл от изграждането на пристанища, които са близо едно до друго. Трябва да имаме предвид, че морският транспорт винаги е по-ефтин от шосейния. Връзките с вътрешността на съответната страна са изключително важни. Прав бяхте с тази си бележка и мога също така напълно да се съглася и с още нещо, именно, че инфраструктурата трябва да се финансира единствено тогава, когато реално ще се използва. Господин Крамер. Вие сте inscrits tous les deux. D'abord, monsieur Kistelor. It comes good-looking one. Um, Първо Крис Тейлър, след това господин Грамер. не беше много любезно това, което направих. Вижте, това е филм на ужасите. Обаче, е много важно да вникнем е, в неговите полуки. Много е важно да осмислим докъде водят нашите инвестиции – Искам накратко да се спра на две неща. Първо, е, господин Ван Денкам постави този въпрос. За един е, цялостен план за развитие на пристанищата в Европейския съюз. Това е, е част от вашите препоръки към е, Европейската комисия. Е, налудно е в географско отношение да има прекалено близки мощности, които предлагат едни и същи услуги. Това показва неразумен начин да боравим с инвестициите. И другата голяма препоръка, която според мен е много важна, е комисията да бъде приканена най-сетне да направи някакви насоки за държавните помощи, които могат да бъдат получавани от е, морските пристанища. Е, ние работихме доста е, време за директивата за морските пристанища и на мене ми побеля косата да моля комисията за насоки за държавните помощи и тя неизменно оставаше глуха за моите искания. Може би е хубаво сега, чрез този документ, да се опитаме отново да отправим същата молба. Мисля обаче, че Вашия доклад е много съществен и за това искам да ви благодаря за него. Благодаря. Сега Доминик Рике. Благодаря, госпожо председател. Е, вие казахте, че трябва да е, доизградим качествено сградата, но не знам камъка, който аз ще сложа, дали ще бъде надгробен. Във всеки случай, вашия доклад е камък в нашата градина, със сигурност. Вижте, глобалният резултат трябва да представлява интерес за нас и въпреки това трябва да обърнем внимание на теми, които е, заслужават да бъдат обсъждани, но няма да се отразят негативно върху инвестициите. Имам няколко бележки първо трябва да упростяваме в административно отношение своята дейност, но това не трябва да води до осложняване на отношенията между нас. Ако има проблем, който се поставя, това е проблема за политиката на предлагането. Тези, които осъществяват проектите, подразбират, че е, трябва да се предложи някаква допълнителна услуга и да се построи нещо допълнително, за да се привлече дейност, е, която в момента не се извършва на определено място. Това е, е липса на усета за рентабилност. Мисля, че тук трябва да регулираме по-добре политиката на предлагането. Искам да знам кой е изпълнител на проектите в примерите, които вие показахте? Е, държавата ли, местните органи ли или самото пристанище като юридическо лице? И е важно да се знае е, кой извършва съфинансирането. Дали това не са местните данакоплаци? Същинския въпрос е дали тези проекти имат е, е, допълнителна полза, носят допълнителна полза на европейско ниво, защото всичко, което носи допълнителна полза, е, би трябвало да се финансира. Статутът на тези пристанища в е, кавички какъв е? Дали са държавни, дали са общински, дали са регионални? Ако се знае кой е бил кой точно е стоял зад проектите, кой ги валидира. Кой ги валидира и не може ли да се намери някакъв начин да уточним приложения 1 и 2, за да не стигаме до такива е, хипотези? Това е извънредно важен въпрос. Необходимо е юридическите лица, е, които са финансирали, да изтъкнат мотивите си за това. Е, Необходимо е да има такива мотиви и когато се обсъждат и обществените средства, които ще бъдат отпуснати. И последната ми бележка. Иска ми се Сметната палата да може да предлага мерки в последствие. Защото сега е, виждаме примери, обаче плащанията са извършени, фактурите са написани, изпратени, гледаме резултатите очи в очи и то в условията на тотална безнаказаност. Няма никакви последващи мерки. Аз мисля, че е необходимо поне да има някакви предложения в този смисъл от Сметната палата. Може би тогава комисията, парламентът и съветът ще се замислят за факта, че когато се изпълняват такива проекти до край и при условията на съфинансиране, би трябвало, ако има някакви отклонения от крайните резултати, от желаните резултати, да, да се вземат и мерки в последствие, а не само да оплакваме положението все пак ще видим. Ако не се окаже възможно да се прилагат мерки, толкова по-зле. Нали? Иначе с отчаяние ще гледаме и следващи подобни спектакли, като тези, които документират показаните от вас снимки. Мисля, че трябва да се рационализират, да се обоснове прилагането на мерки експост, последващи мерки – няма нужда само да е, удовлетворяваме желанията за увеличаване на капацитета, защото желанията не са економическа категория. А, ако а, е, се стига до такива драстични случаи, трябва да има някакви последващи а, е, мерки. Това е катастрофа, корабокрушение. Трябва да има някаква отговорност, която да се реализира. Трябва някой да плаща за това, което е станало. Благодаря, дойде редът на господин Крамер. Благодаря. Сърдечно искам да ви благодаря за доклада. Много е добре, според мен, че Европейската сметна палата е критично настроена, че работи в условия на независимост и проявява достатъчна смелост, за да ни каже действително как стоят нещата, вместо да ги украсява. Някои от вашите констатации наистина са много сурови. Комисията трябва да се замисли по тях. Аз винаги съм казвал, че трябва да се учим от грешките си. Вече говорихме за регионалните летища. Узнахме какво се е случило по подобни проекти в някои държави членки. Какви проекти са били съфинансирани там при положение, че знаем, че са необходими наистина още много малко средства, за да се постигне висока ефикасност. По отношение на пристанищата е необходима поне национална нормативна уредба. Всъщност е необходима общо европейска такава. В Германия няма дори национална нормативна уредба. Прерогативите се падат на отделните провинции. По пристанището, за което говорихте, например, е имало спор между Долна Саксония и Хамбург. Нямам нищо против пристанището Яде Везер, но се водят спорове. Водят се спорове между Долна Саксония и Хамбург и Бремен, от които се стига до необходимостта изкуствено да се повиши нивото на река Елба, например. Това са глупости. Трябва да има общо национална уредба, по която да се реши дали да се финансира едната мощност или другата. Ако ще се финансират и двете, то просто разхищаваме средства. Знаете всички също така проекта Лион Торино. Там бяха изразходени 26 милиарда евро при много нисък обем сега на трафика. Не знам дали тази ще има възвръщаемост по тази инвестиция през следващите десетилетия. Комисията трябва да постанови, че ако държавите членки не излязат с общо национални планове, то няма да има съфинансиране. Преди 10 на 12 години бяхме на Канарските острови. Там видяхме едно чисто ново пристанище, в което нямаше никакъв трафик. Казаха ни, че вятърът е толкова силен, че корабите изобщо не могат да акостират на това пристанище. Но човек трябва предварително да знае за такива неща. Господин Рике правилно каза, че трябва да има последващи действия. Трябва в последствие някой да носи отговорност за грешките. По много мащабни проекти, според мен, не се питаме предварително дали тези проекти са уместни за транспортния отрасъл. Просто на местно ниво се решава, че тези проекти ще се отразят добре на промишлеността, например, в краткосрочен план, или че ще се разкрият работни места в краткосрочен план. В случая сте аудитирали извадка от пет държави членки. Не сте могли, разбира се, да аудитирате всички държави членки. При следващите пет може да установите, че там няма никакви проблеми. Това би било чудесно. Винаги, когато опрекваме някого, получаваме и упреци от другата страна. Това е нещо съвсем естествено. Но в началото казахте нещо много сурово. Казахте, че комисията не иска изобщо да си отвори очите за проблема, че не го осъзнава. Защо? Защо няма сътрудничество? Казахте, че в Южна Испания с европейски средства се финансира изграждането на пристанища. Европейската инвестиционна банка пък изгражда пристанищни мощности в Европа трябва да има по-голямо взаимодействие. Би ми се искало Европейската сметна палата и комисията също да си взаимодействат. Не би трябвало вие винаги да критикувате в последствие. Госпожа Аяла Сендер, имате думата. gracias, Presidenta. Sí, eh, quería, en primer lugar... Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да подчертая, че всичко, което каза господин Крамер, е, трябва да бъде е, поставено под следната оговорка. Пристанищата се конкурират. Така е в нашата страна. Някои от пристанищата, вярно, се специализират. Обаче, точно когато говорим за пристанища, се формира впечатлението, че е, е, има и такива, които се опитват да заобиколят съществуващата мрежа, защото тя ги задължава към сътрудничество. Това оказва и сметната палата. Има задължение за експлуатация, това изисква определен трафик на контейнери, на зърнени храни или на пътници. Tanto, pues que hemos visto hace poco como la, la coreana Съществуват и мега пристанища, където влизат огромни кораби. И които имат свои специфични затруднения. Има също някои положителни елементи. Тези снимки не ме очудват. Е, свикнали сме с такива снимки. На времето белгийския координатор беше направил една подобна снимка тук в е, Белгия е, за един проект, който пак бе стигнал до никъде и това бе останало без последици. Но пък снимките не винаги отразяват действителността. Понякога е обратното. В Италия от 2012 година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 от 2012 година цифрите би трябвало да не са такива, каквито вие ги излагате. Ако говорите за 2006 година, това бе годината преди началото на кризата. 2007 година вече кризата беше започнала. Във всички тези години цифрите са различни и не съответстват на това, което вие ни казвате. в всеки от случаите, когато се строи пристанища, се иска, нали, това е стремежът, пристанището да бъде завършено и да потекат през него стоки. Не винаги става така. Haya pillado justamente la crisis más absoluta. Понякога е, между началото и края на строителството е, са минали 6 години и е твърде възможно точно в този период е, да се е развила, разразила кризата. Това трябва да бъде отчетено от Сметната палата. Имам два въпроса към Комисията за пристанищата. Какво е необходимо във връзка с планирането и е, колко е, време е, е необходимо, за да може да се извърши една надлежна оценка на функционирането на тези нови мощности. Понякога сметната палата се ограничава с твърде кратки времеви периоди. Е, понякога не е, е възможно да се освоят е, средствата, защото се отпускат с голямо закъснение. Тогава е, и Сметната палата има критики, и комисията извършва санкциониране. И в крайна сметка се плащат данакоплаците. Това обаче е от е, сферата не на европейския, а на националните бюджети и Както винаги, студената вода я пие до накоплатецът. Има пък пристанища, които получават помощи, обаче не фигурират в проучването. Има, да кажем, в Испания някои много бедни райони. А, е, la salida ferroviaria le estamos pidiendo hace años. Там безработицата е с ръст 50%. И е, отдавна се говори за липсата на всякаква транспортна връзка, включително железопътна връзка между тези райони и други части на страната, където хората биха могли да си намерят е, работата. Е, има и такива е, пристанища, които е, се създават затруднения от посоката, в която духа вятъра, например в Гибралтарския проток. Не можете да влезете всеки ден. Аз смятам, че трябва да се отчита една много по-комплексна картина. корабите в крайна сметка носят стоки и когато се подобри инфраструктурата, е, се подобрява и състоянието на района. Но това, което искам да кажа на Сметната палата, вече го казах всъщност, че трябва да се отчете периода на кризата. Испания е, знае е, какво означава да ви забият последния ковчег в пирона. Трябва да се отразява кризата в е, вашите заключения. Председателката. Кой подбира проекта? Кой контролира проекта? За да се стигне до там, че някои напълно безполезни проекти се финансират с пари от Европейския съюз и то без да се носи отговорност. Много ми допадна въпроса на Вим, господин Вандеркамп. В някакъв момент трябва да преосмислим измеренията на проектите. толкова големи проекти ли са ни необходими всеки път? Може би малките проекти са истинските създатели на нови работни места за по-дългосрочен план. И вторият въпрос е свързан с това какво правят държавите членки. Мисля, че някои държави членки раздуват проектите, и правят свръх големи бюджети за мощности, които накрая се оказват малко използвани. Напъва се планината и ражда мишка. Комисията има своята роля в контрола, но контрол упражняват и държавите членки. Съгласни ли сте? Бихте ли отговорили на тези въпроси? Благодаря. Alors, on me dit c'est Madame. Monsieur Reuters. C'est Monsieur Reuters qui va d'abord nous faire un petit point. Най-напред ще чуем комисията. И нашите докладчици от Сметната палата ще се изкажат последни. Госпожо председател, много благодаря за това, че дадохте думата на комисията. В лично отношение бих искала да ви поздравя за вашия избор и да изразя нашето желание за сътрудничество. Сигурен съм, че то ще бъде много ползотворно. Бих искал също да благодаря на господин Крамер за прекрасното сътрудничество през първата половина на този мандат. Ако ми позволите, госпожо председател, ще се изкажа на английски, тъй като съм подготвил изказването си на този език. Uh, Уважаеми дами и господа, комисията се отбеляза доклада на Сметната палата. От наша страна има подробно публикувани отговори. Към комисията са отправени препоръки, към държавите членки също и комисията приема препоръката на Сметната палата, че трябва да има по-ясно планирано, не че трябва координацията да е по-добра, особено по отношение на трансатлантическите мрежи. Ние приемаме препоръките от Сметната палата. Искам да подчертая, че комисията е представила нов регламент за морските пристанища. Гарантира се качеството, прозрачността на услугите на пристанищата. На 20 януари е прият този регламент. Освен това, програмите за финансиране, инструмента за свързане на Европа и другите инструменти са по-фокусирани благодарение на работата на парламента благодарение на работата на мрежите ТНТ, имаме по-ясни правила. Правила за финансиране с връзките, на връзките с е, между пристанищата и страната. Мисля, че тук е, могат да се отговори на на много от въпросите, отправени от парламента. Освен това, комисията работи много върху аспекта на държавната помощ. Въпросът бе засегнат многократно днес. Ще публикуваме на бе, публикувахме насоки Соки за държавната помощ през 2016 година и ще има актуализиране на регламента в началото за държавната помощ за, в началото на 2017 година. Ще има ясни критерии за това какво е държавна помощ. А сега искам да се върна на критиката за начина по който се правят инвестициите и дали имаме ясен преглед на инвестициите и как се избират проектите. Има предварителни условия, които е, са зададени. Ние ги използваме при инструмента за свързване на Европа и при е, финансиране на проекти от ЕФС. Тези критерии се анализират преди всяко инвестиране. Провежда се много подробен анализ преди да вземем решение кой проект да се финансира от, например, инструмента за свързване на Европа. Ние смятаме, че инвестиции в пристанищата са дългосрочни инвестиции и тук имам предвид един хоризонт от 10 до 30 години. Оценили сме 19 пристанища. Много от които сега започват да функционират с по-пълен капацитет. Били са оценени по време на кризата. Очаква се увелича, увеличението на пътния транспорт – да мине именно през пристанищата. Това се очаква да се случи до 2020 година. Очаква се е, превоза на товари да се увеличи с 50%. В момента такът е, процедури по консултации с Сметната палата. Имаме инструменти и от страна на комисията ние също може да излезем със становища по отношение на определените проекти. Сто и четири са проектите, които за момента вървят, е, проекти, които са насочени към а, пристанищата. Това са проекти, това е списък съгласуван с парламента. Хубаво е да имаме стабилност тук. Имаме споразумение, което изключи 20 допълнителни проекта, които бяха предложени. Ние смятаме, че чрез тези проекти ще се увеличи заедостта в Европа. И смятаме, че Ако вземем желанието на всички държави членки, списъкът от проекти ще бъде още по-голям. Мисля, че се спрях на повечето въпроси. Естествено, комисията остава на разположение да отговори на по-нататъчни конкретни въпроси, засегнати от Сметната палата. Кодекон voulait bien justement апорте quelques елемент de réponse благодаря. А сега нашите гости имат възможност за отговори. Благодаря, госпожо председател. Е, да се вместе в толкова малко време е много трудно, защото въпросите бяха много. Бе казано, господин Ванденкамп е, каза, че вероятно се избират най-лошите проекти. Не, не е така. Трябва да ви успокоя. винаги правехме анализ, анализ на значението на пристанищата, дали има споделена отговорност или директна отговорност. Много сме се опитали да бъдем обективни и прозрачни при избора на оценката на пристанища. Освен това искахме да включим както малки, така и големи проекти. Про, по, по, взехме проекти, даже е, оценихме и адхок проекти. Е, в тези проекти се влагат много големи средства и те, това са инвестиции до 2030 година. Ето, например, на 45-та страница говорим за ситуацията в Харватия, Италия и Словения, Копа и река в Венеция. Всички знаете какви са разстоянията там и това се вижда проблематиката в Европейския съюз. Всяка държава членка иска да има пристанище, но това е трудно. В този малък регион да има четири пристанища, това е прекалено много. До 300 година трябва да има адаптации. Адаптации във финансирането. Сега бе казано, че бе засегнат въпроса за данните. Ние сме използвали исторически с акумулирани данни. Въпрос е да се види как ще се развият проектите в бъдеще. Сега, дали има промяна на регламента за инструмента за свързване на Европа, отношението между Комисията и Европейската инвестиционна банка почива на един меморандум за разбирателство. Ние имаме, както бе казано, определени процедури, но те не функционират винаги добре, защото комисията а, не отправя критика към проектите на ЕИБ. Т.е. тук е, нещата трябва да станат по-активни. По-активно трябва да бъде отношението на комисията. Бе казано, че правим последваща оценка и нищо не се случва след нашата оценка. Това е така. Но това, което каза господин Крамер, беше много вярно. Нашите доклади трябва да служат за, служат за това да не се повтарят грешките. Те трябва да помогнат на комисията и на държавите членки да се постигат целите. Ето, например, казваме, че трябва да се укрепат финансовите инструменти и това комисията е взела като препоръка. Казахме освен това, че трябва да се преосмисли държавната помощ за проекта Полша-Швеция казахме, че може да има правни нарушения и, предоставихме проекта да бъде компетентно разследван. Сега за снимките. Снимките са такива, каквито а, бяха, каквато беше ситуацията, наистина нищо не сме подправяли. Сега за връзката с инвестициите. Естествено знаем, че инвестициите в пристанища са дългосрочни инвестиции. Има много положителни примери. Но ние смятаме, че трябва да има анализи, че трябва да има анализ на ползите и разходите и тези анализи нямат дългосрочния хоризонт, защото всеки инвеститор иска колкото се може по-бърза печалба. Естествено, Инвестициите са дългосрочни, но ако до след 5-7 години нищо не се случва, то това е много лошо, много жалко, така че економическият аспект не е за подценяване. А сега давам думата на колегата си, съвсем накратко. Сега, дали става дума за криза? Не. Господин Реке каза, става дума за бизнес. Пристанището пристанищата се построяват и остава корабите да дойдат. Това е проблем. Инвестира се в свръхкапацитет. И това е проблемът. Но важно е и да се подобрят и връзките с пристанищата. Господин Ван де Камп. За 2000-2013 година, което беше нашият пер период, погледнахме процедурите на избор за ТНТ проекти. Видяхме, че агенциите, които избират проектите, прилагат много строги критерии, но, и, но един от два проекта беше истинска катастрофа. Сега за единото кишено за обслужване до 2020 година на национално равнище трябва да се въведе единно обслужване в държавите членки. Благодаря много на докладчиците от Сметната палата. Това бе много полезно разяснение. Необходимо е да продължим да работим по темата. Благодаря за вашето присъствие. Ние като парламентаристи трябва да изведем най-правилните заключения, тъй, защото в по-добро сътрудничество с Европейската комисия да не допускаме подобни недомислици. Следващото заседание ще бъде проведено на 27 февруари и ще започне в 15 часа. До 27 февруари в 3 часа. До тогава добър апетит и приятна работа. Благодаря ви.